Good morning. Добро утро. Добро утро, скъпи колеги. Да, с няколко минути и закъснение, все пак започваме. И сред нас тук е министра на социалното приобщаване на унгарското правителство Золтан Балук. Той ще говори за заключението на унгарското председателство относно приобщаването на ромите. За нас е чест да приветстваме тук министър Балок, така както вчера тук за нас беше чест да посрещнем господин министъра Навраскис и е, министъра Пинтер. И сега ще изслушаме министъра и след това ще дискутираме. Имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да говоря народния си език. Господин председател, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, предполагам, че си спомнете по време на изслушването през януари Казах накрая, че за мен ще бъде удоволствие да а, присъствам тук в край на унгарското председателство и да кажа какво е било постигнато. Така че сега за мен е удоволствие да съм тук отново и да ви кажа какво е било постигнато по въпроса за ромите. Имаме много да обсъждаме. Със сигурност не беше лесно да водим тези преговори. Интеграцията на ромите е много деликатен въпрос. И така, както предполагам, знаете, всъщността на Европейският съюз е такава, че трябва да имаме споразумение между 27 държави членки. Като едновременно с това пък ситуацията на ромите е, варира според държавата членка. Така че искам първо да благодаря на всички за подкрепата, най-вече на комисията, на държавите членки и на Европейския парламент и по-специално на вашата подкрепа, защото без нея нямаше да успеем. Нека да напомня какви най-важните събития през изминалите 6 месеца. Така както вече казах по време на реща си през януари, ситуацията на ромите е все по-позната сред тези, които взимат решение. Над 6 милиона роми живеят в, в Европейския съюз и 4 милиона от тях в околните на Европейския съюз страни. И евро... ромите навсякъде са се сблъскват с почти същите проблеми, например висока безработица и дискриминация и сегрегация. От 90-те години насам Европейския съюз, държавите членки и гражданското общество се борят с този проблем. Но тъжен факт е, че не сме успели да постигнем никакво по-голямо, по-конкретно подобрение в условията на живот или работа на ромите за изминалите 20 е, е, години и дори нещата се влушават. Понякога дори се сблъскваме с ситуации, които ни изглеждат непоправими и целият този процес се развива в дългосрочен план. Голям брой международни организации подчертаха нуждата да имаме ромска интеграция на европейско ниво. За нас в Унгария беше много деликатно а, обявяването на ромската стратегия за, една от приоритет, за един от приоритетите. Ние се съсредоточихме най-вече върху ромите, живеещи в Унгария и, на, и върху правителството на, политиката на унгарското правителство за ромите. Относно ромите в Унгария и тяхната ситуация не могат да се гордея особено с постигнатото също. Имаме още много завършене. На 9 март Ливия Ярока изготвя една резолюция, която беше прията в парламента относно Европейската стратегия за интеграция на ромите. Това беше, може би, най-доброто начало което можехме да имаме, защото доста от проблемите бяха решени с този документ, който а, засягаше доста от областите. След което, разбира се, комисията вече имаше домашно, по което да работи. В началото на април се изготви допълнение на стратегията Европа 2020, свързана с ромската стратегия. Идеята беше да имаме един съгласуван подход и националните цели за ромско интегриране да са в четирите основни области за интеграция. Да се наблегне също така най-вече на а, жилищната политика за ромите, както и образованието и здравеопазването. И също беше решено да се изгради един механизъм за контрол и наблюдение. На 7 април в Будапешта имаше пет, се проведе пето заседание на ромската платформа. Това заседание наблегна на социалните проблеми, но там също се каза и нещо много, много важно, а именно, че ромите представляват една специфична европейска ценност – има много, например, много талантливи ромски танцори, музиканти, художници и е, ние трябва да останем по-отворени за тях. Ние бяхме изправени пред една дилема – за това как да се справим с как да включим интеграцията на ромите в нашата борба за излизане от кризата. След това започна работата в съвета. И съвета прие заключения и постави темата на в много от заседанията на съвета. На много от заседанията на ниво Аташета, а също и на съвета ЕВСКО и на министрите, заседанията на министрите на социалните работи, бяха приети допълнителни заключения. И съвета призова държавите членки да подготвят или да продължат да развиват националните си стратегии за интегриране на ромите до края на 2012 година. И е също така съвета прие също и пакет от мерки за социалното включване на ромите. Но едновременно с това трябва да се вземе предвид обстоятелствата на отделните държави членки. Националният подход трябва да се съсредоточи на първо място на четирите основни области – образование, работа, жилищна политика и здравеопазване – и трябва да си набележим много конкретни цели. Системата за мониторинг и контрол също изисква допълнителни ресурси. С приемането на заключенията, държавите членки потвърдиха своето ангажиране в рамковата стратегия. Дори и ако първоначалните постижения в тази насока трябва да се осъществят на национално ниво, разбира се, Европейския съюз може също да допринесе с добавена стойност. Защото ромите могат да допринесат за социалната кохезия, също така и за економическия ръст. Какво означава ангажиране на държавите членки? Това означава, че те ще са готови да развият още повече националните стратегии за интегриране на ромите и да изградят един пакет от мерки до края на тази година. Държавите членки трябва да имат един координиран подход, за да постигнат истинско подобрение на ситуацията на ромите. И е, трябва да съсредоточат усилията на национално ниво в четирите области, за които вече говорих. Трябва да се гарантират човешки права и недискриминация а също да се спазва равенството между мъжете и жените и да се защитават децата. Съветът също засегна и въпроса за защитата на жертвите от трафика на хора. Нека да напомним, че най-озвимите там са жените и децата. Някои от групите на съвета се занимаваха и с въпроса за интеграция на ромите, използвайки комуникето на комисията през май. И на 12 април съвета по външни работи, вътрешни работи също се занимава с този въпрос, а през май ЕПСКО се занимава с националните стратегии и съответните ресурси. На 20 май имаше е, също подобно заседание в е, съвета по спорт и образование и култура. Там се занимаваха с ранното напускане на училище от е, ромските деца. Водеше се също така и дебат на министерско ниво. Имахме доклади, които бяха представени на заседанието на 22 май и приети. Докладът, както и приложенията, включват заключенията на съвета и ще бъде представен на Европейския съвет на заседанието на 24 юни. Надяваме се, че тази рамкова стратегия ще има политическа подкрепа на най-високо ниво. Като се изключи това, което е свършено в съвета, Европейския социален и економически съвет също работи, издаде вече становище и днес в пленарното им заседание също се работи по въпросната стратегия за интеграция на ромите в Европа. И искам също така да напомня, че ситуацията на ромите ни зове за спешни действия – Надявам се, че тази стратегия ще допринесе за подобряване на ситуацията на ромите. Ромите са най-голямото европейско малцинство. Може би няма може би ще ме попитате дали тази стратегия ще разреши всички проблеми на ромите. Това е риторичен въпрос. Със сигурност няма да е достатъчна, но основните отговорности си остават в ръцете на държавите членки. Тази стратегия всъщност ще ни даде насоката в дългия път към интеграция на ромите. И също така, прилагането на тази стратегия на практика трябва да бъде проследено. Комисията ще го направи и ще издаде един годишен доклад от това отношение. Благодаря за вашето внимание. You, we... Благодаря. Сега започваме дискусията. Сега първо ще дам думата на политическите групи и ако има и други желаящи, после ще дам думата на останалите членове на групата. Може би комисията, те присъстват в залата, може би искат да вземат думата също. особено по тази стратегия за ромската интеграция. Много деликатен въпрос. Комисията иска ли думата? Да. Thank you, Mr. Chairman. Well, I have... Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на унгарското председателство за ангажираността за добре свършената работа и за подкрепата. Искам също така да благодаря и на Европейския си... парламент и на държавите членки. Тези заключения на съвета представляват исторически момент, когато говорим за ромската интеграция. Защото това не е просто парче хартия в област, която комисията няма из... изключителните компетенции. Това е съвместно ангажиране между парламента, комисията и държавите членки. И въпреки липсата на съответно законодателно предложение, комисията може да наложи някой от точките на държавите членки. За първи път държавите членки се обединяват до такава степен за решаването на такъв сложен проблем. Относно казаното от господин министър за риторичния въпрос, дали тази стратегия е решение на проблема, и аз ще кажа не. Това е само началото. Началото на дълъг път, в който, по който всички ние, най-вече държавите членки, трябва да вървят ръка за ръка и да работим усърдно и после да сме горди от постигнатото. Комисията наистина ще направи този мониторинг и оценката и ще докладва на Европейския парламент всяка година. И се надяваме, аз лично съм убедена, така както сега съм тук при вас, че всяка година ще има някой представител на комисията да ви уведомява за напредъка и доклада. Благодаря, казва председателя. А сега първо има думата НП. Много благодаря, господин председателю. Благодаря ви и на вас, господин министр, за изложението. Искам да ви поздравя. Вас и във ваше лице унгарското председателство за положените усилия. За положените усилия в името на най-голямото мълтинство в Европа. В моята страна има исторически силен, силен ангажимент към това ромско мълцинство, което се радва, слава Богу, на обществено приобщаване. Аз като кмет на моя град също имам лични впечатления от тази интеграция. Както вие казахте, и аз потвърждавам, тази интеграция се основава на четири стожера, а именно образование, здравеопазване, жилищно настаняване и трудова заетост. Искам да ви, да ви отправя един въпрос, ако позволите. Въпрос, който ме безпокои и който е породен от наблюдаваното в някои краища на Европа и в собствената ми страна. В този документ за социално приобщаване на ромското малцинство в Европа, в този документ дали е достатъчно, за, достатъчно застъпена нуждата от опазване на правото за гражданско вписване в тези регистри за гражданско вписване, както и в местните избирателни списъци, дали се достъпва достатъчно значимостта на това гражданско представителство и на това зачитане на правото да избираш и да бъдеш избиран. Според мен това би могло да бъде още един допълнителен гарант за социалното включване на ромското малцинство в Европа. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Господин Енчо, много благодаря. Много ви благодаря и на вас, господин Балук, за личната ви ангажираност с този толкова важен момент на пръв поглед, може би, не ни изглежда чак толкова важно на европейско равнище това социално приобщаване на ромите, но има в моменти, в които това съвсем не е така. Особено ако погледнем на този въпрос като въпрос на човешки права. Искам специално да поздравя унгарското председателство, защото успя да създаде тази рамкова стратегия – Искам да поздравя и комисията, Европейската комисия и в нейно лице комисар Рединг, тъй като тя успя да включи в тази рамкова стратегия един пункт. Пункт важен за нас, за групата на социалистите. Какво имам предвид? Имам предвид факта, че цялата тази стратегия – би трябвало да се въвежда на практика единствено и само от името и заедно с ромското мълцинство. В противен случай всичко би останало парче хартия, както вие казахте. Нещо друго, много важно от моя гледна точка и от гледна точка на политическата ми група. А именно, в тази стратегия и за да може да бъде въведена на практика, в нея, значи, следва да застъпим и диалога с местните колективи, с местните неправителствени организации и други представители на гражданско, гражданското общество. Ако няма то, такъв един троен диалог, приобщаването на ромите няма да бъде ефикасно в достатъчна степен. Защо казвам всичко това? Казвам го от опит, от опита, който имаме натрупан в Румъния. Имаме малцинство, ромско мълцинство, както знаете, с значителни размери и всички национални стратегии, които до момента сме стартирали, не са били успешни, поне към днешна дата. Защо? Най-вероятно, защото всичките тези стратегии са били разписани някъде в кабинета на някоя високопоставена особа. Тази високопоставена особа със сигурност е била експерт, но просто не е била прагматик. Както преждеговорившия, така и аз имам опит като кмет, като заместник кмет на столицата Букурещ. И там живеят много роми. Така че местната администрация се явява единствената администрация, която би могла да води регистър на всички тези лица и да познава нуждите им, исканията им, изискванията им. Всъщност, едно от задълженията на местната администрация виждаме правоплащението на един от тези четири важни стожера, които споменахме, които представляват част от стратегията, а именно здравеопазване, образование, жилищно настаняване и трудова заетост. Позволете тук да прибавя и инфраструктурата като цяло. Всичко това значи зависи от местната управа, от местната администрация в Румъния. Рим, ромското малцинство и местната администрация до момента не са поели заедно ангажимент е, в областта на социалното приобщаване и това, за съжаление, си личи на практика. Нещо друго важно пак според мен е, че тази стратегия не отчита нещо друго, а именно факта, че това малцинство е типично с мобилността си. Никой не може да накара това население да се устрои някъде, да уседне някъде. Това е просто тяхна изконна характеристика. Затова въпросната стратегия би следвало да отрази да отрази и нещо друго, а именно, това, че на европейско равнище е нужна много по-засилено съдействие, сътрудничество, например, между Франция и Румъния. Във Франция спомняме си какви проблеми имаше с ромското младсенство. Именно така ще успеем да постигнем по-значими резултати в стратегията. Заедно, ръка за ръка, можем да създаваме програми. Програми, които да благоприятстват приобщаването на ромското мълцинство в Румъния и в Франция. И това би било много здравословен принос към бъдещи национални стратегии. И искам още веднъж да подчертая, че поне в Румъния, не знам какво е положението в Унгария или в други европейски държави, поне в Румъния, значи казвам, ако имахме та, това тройно въздействие между местни власти, органи на местното управление, граждански организации и римско мълцинство бихме постигнали повече резултати. Благодаря. За либералите, господин Мълдър. Благодаря. Аз също искам да благодаря на министра за представяне на постиженията, мисля, че можем да бъдем удовлетворени от началото на нашата стратегия. Моето усилие, моето усещане е, че ако не направим някакви допълнителни усилия, проблема никога няма да се реши. Но ние не можем да се средочим в кратък период от време. Всичките следващи председателства за години напред ще има какво да направят. За нас, либералите, е много важно да не мислим просто за средствата, финансовите средства, които ще бъдат похарчени, а също така и за прилагането на законите в отделните държави. Тук не става въпрос за пари, тук става въпрос за поведение за да се даде възможност на ромите да почувстват на практика, че те имат абсолютно същите възможности, както всички останали, че не са дискриминирани. И това е също част от отговорностите на местните власти. Смятам, че комисията може да бъде горда. Комисаря Рединг също. Но все пак смятам, че е малко прибързано да се радваме още от сега, защото дори след 10 години няма да сме постигнали всичко, което трябва да се направи. Но това е причина за да продължим със все същото усилие да работим напред. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега зелените госпожа Келер. Благодаря. Радвам се, че комисията е оптимистично настроена за резултатите. Но, така както каза и преждеговорящия, може би оптимизма трябва да дойде на по-късен етап или радостта, защото наистина имаме работа за десетилетия. Защото не, че не сме, до сега не сме правили усилия, не сме пускали средства, декларации, резолюции и така нататък, но няма кой знае каква промяна и както можем да видим и днес в доста държави членки все още ромите страдат от дискриминация и други. Така че няма кой знае какво подобрение. Виждате какво стана и във Франция, експулсирането и така нататък. Това са само допълнителни лоши примери но радвам се, че е, проблема с ромите е включен в приоритетите на председателството. Това вече е нещо положително. Важно е също председателството да посочи, примерно, добри примери за решаване на подобен проблем. Много често примерно, мисля, че унгарското председателство го направи или поне се опита а, да спре едни такива едва ли не нацистски походи срещу ромите. Разбира се, а, това не значи, че всички в Унгария мислят така и че това е вина по вина на правителството, но вие трябва много ясно да заявите вашата позиция и да направите всичко възможно, за да се преборите с подобни групировки. Що се отнася до заключенията на съвета, когато говорим за интеграция, много често като че ли забравяме, че основата за добра интеграция е недискриминацията. И за да се е, преборим с е, тази дискриминация, която съществува, ние трябва да направим невъзможното, защото всъщност това е корена на всички проблеми. Например, дори и за жилищната политика или за работата. Примерно, някои хора не искат със съседи роми, или пък други не искат да назначат на работа роми. Именно за това трябва да започнем с борбата с дискриминацията. И не само при тия групировки, за които говорих, но и в институциите. Ние трябва да имаме по-амбициозни конкретни цели. Ако можем да направим нещо незабавно, нека да го направим. И това незабавно нещо може да бъде въвеждане на законодателство. Но като цяло, надявам се, тъй като колегите виждам са оптимистични, че и аз в същата насока ще кажа, надявам се нещата да напреднат. Но разбира се, поне за сега нямаме правно задължителен характер, нямаме налагане на санкции и държавите членки трябва просто да проявят политическа воля. Но ние също така трябва да си направим и а, по, да направим повече усилия и за анализа, да видим какви са грешките и това да се докладва в на мониторинга на комисията. Благодаря, казва председателя. Други желаящи? Госпожа Арнст. Извинете. Имаме предвидено време за тази дискусия с унгарският министр. Унгарският министр трябва да остане, може да остане до 9.45. Така че нека с вас, госпожо Ранс, да приключим първата първата част на дискусията и след това евентуално ще дадем думата на министра. Благодаря ви. Преди всичко искам да благодаря на господин министъра. Знам, че под председателството на Унгария бяха предприяти редица инициативи, благодарение на които беше осъществен напредък Разбира се, осъзнавам, че не може да се решат наведнъж всички проблеми и вие бяхте доста откровени, излагайте проблемите на стратегията. Трябва да сме искрени. Трябва да знаем, че тази рамкова стратегия сама по себе си няма да бъде достатъчна. Необходимо е държавите членки да поемат задължението да действат в рамките на рамковата стратегия, стратегия, която се базира на много добрия доклад на Лидия. Защото проблема е тъкмо в приложението и само така ще можем да отговорим на очакванията на ромските общности, които настояват за, за промяна, настояват за нов живот – мисля, че можем да засилим натиска върху държавите членки, за да може те да се заловят с решаването на този проблем. Иначе ще, нещата ще се протакат още години. Тук се говори също за годишния мониторингов отчет. Аз мятам, че на европейско равнище трябва да започнем един размисъл какво точно да представлява този доклад и какви конкретни мерки да се предвидят. Може би този дебат ще доведе до други заключения, за някои други предложения, различни от тези, които фигурират в рамковата стратегия. Трябва просто много ясно да зададем насоките на действие за отделните държави членки. Смятам, че трябва да се предвидят допълнителни мерки извън предвидените в доклада и да се предприемат и други действия на равнището на Европейския съюз. И трето, за въвличането на ромите в обществения живот. Ако ние не направим нищо, ако не успеем самите роми да се заемат с проблемите, които ги засягат и да се мобилизират с тяхното решаване, няма да можем да се справим с проблема. Трябва да се реши също така и проблема с модернизирането на инфраструктурите. Това също може да стане както на равнище Европейски съюз, така и на национално равнище и непременно да се отчита потребността от отлично участие на самите роми. А, може да се организира един годишен конгрес на ромските общности, където да се анализира до къде са стигнали нещата във всяка една страна, какво остава да се направи. Не трябва да се чака само годишния доклад, необходимо е на практика ежедневно да се упражнява натиск, за да се променят нещата и да се прекрати веднъж за винаги дискриминацията. В началото имаше един лайт мотив, това беше борбата срещу дискриминацията, това беше включено в рамковата стратегия, но аз мятам, че трябва във всяка една държава членка да има конкретна антидискриминационна програма. Това може да се окаже още по-важно от програмите за финансиране. И трябва да видим кои ще са най-удачните мерки в борбата срещу дискриминацията. Сега давам думата на господин Бронс, каза председател. Благодаря, господин председател. Тези, които говорят за мерките, са много щедри хора, сигурен са в това, и техните подбуди са най-благородни. Но понякога, като че ли, без да искат по този начин, лишават от всякакъв човешки елемент елемента, същността на ромите. Едва ли не те ги считат за някакви пасивни обекти, които нямат никаква отговорност за собствения си живот и не се променят. Поне аз лично така мисля. И едва ли не тези хора смятат, че ромите са едва ли не продукт, който те могат да моделират. Нека да ви кажа, че тези хора не са продукти на културата, а културата всъщност е продукт на хората от дадена общност. И, и съответно, ромите все пак мога да кажа, че в някои отношения си имат много успял живот. Например, такъв е случая в моя град, благодарение на собствените си усилия. Нашата обаче ромска общност в Великобритания е много по-различна от тази, примерно, в източна Европа. Мисля, че връзката малко се е загубила. От друга страна, ромите в източна Европа, като че ли са в голяма степен намесени в криминална дейност. Например, в трафика на хора – И а, такива бяха поне отговорите, които ми бяха дадени а, на подобен въпрос а, за трафика на хора в а, Източна Европа. И ако наистина е така, в такъв случай те трябва да си носят наказателната отговорност. Благодаря, казва председателя. Ако няма други желаящи да вземат думата, ще изслушаме отговорите на министъра. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на членовете на вашата комисия за активността. Наистина е много интересно и важно да слушам. За съжаление, не разполагам достатъчно време за отговори, но все пак ще се постарая. Относно Испания, миналата седмица бях там и се уверих, че Испания разполага с необходимите разпоредби за въвеждане на тази стратегия. Говорих по най-важните точки и наистина хората трябва да бъдат регистрирани. Така както чухме, наистина в Румъния, не само в Румъния, Една от характеристиките на ромите е, че те са номадско население. Те, те не водят уседнал начин на живот. Съответно, трябва да помислим как може да им се окаже помощ. И как могат тези хора, които са мобилни, да бъдат ангажирани с някакви решения. Относно ромите и НПО-тата, нека да кажа, че в Унгария има специфични услуги. Според които всъщност се позволява на ромите да имат много повече доверие в местните власти. Например, осигуряват се лекари, осигуряват се съветници, осигуряват се образование, но това става на национално ниво. И свързващите звена са национални. Знам, че ситуацията на ромите варира според държавата, но, например, в Унгария те са а, напълно установени, уседнали, може би от три поколения насам. Може би има разлики между Унгария и Румъния, може би трябва да помислим как да ам, решим този въпрос. Най-голямата ромска организация а, на ромите в Унгария е Лунгодрум, т.е. дълъг път. Това показва много ясно какво ни предстои. Ние сме, може би, едва на втората крачка от дългия път. И участието на ромите в нашите действия, така както казаха много от тук присъстващите, означава, че ние трябва да имаме специфични мерки. И че трябва да избягваме едно такова бащинско, закрилническо отношение. Например, относно изборите и регистрацията, адресната регистрация, имаме правило за две седмици, така че ромите да могат да гласуват а, със свои представители над а, 300 такива общини. На 300 общини в нашата страна са въвели това правило. И унгарският премиер наскоро подписа едно споразумение с лидерите на ромската организация, която участва в дискусиите с правителството по този въпрос. Така че това е част от основните ни стълбове за работа. Целта е нашите действия да бъдат достоверни. Искаме да създадем работни места, за над 4000 роми. И също така искаме ромските деца да не напускат толкова рано училище, а да завършат средно образование. Бихме желали също така все повече ромски деца да постъпват и в университети, да се дипломират. Така че само така ние ще подсилим нашата доверието в нас. Но това се прави на местно ниво. И няма значение колко стратегии ще прием национално или европейско ниво. Всичко ще се прилага на практика на местно ниво. Имаше също така критики и заклинявания от страна на НПО-тата, свързани с някои действия и заключения на съвета. Но ако погледнете нашите действия, ще видите, че ние сме поели ангажимента да променим нещата. И за бъдеще ще имаме още по-строг мониторинг за борбата с дискриминации, как се спазват тези правила на практика. Особено дискриминация, базираща се на етнически происход. Мисля, че ако говорим за области, като тези четири, за които говорихме, образование, здравеопазване, заетост и жилищна политика, нека да кажем, че те са взаимно свързани. Едното не съществува без другото. Например, здравеопазването е свързано и с работата и ако едното страда, страдат всичките. Относно това, което говоря в момента за местното ниво, всъщност говоря от позицията си на министър в, мини... в правителството на Унгария. Това е местен и национален въпрос. Но всички ние сме засегнати, защото тези хора живеят в пълна бедност. И други, за съжаление, експлуатират техния труд или злоупотребяват с техните лоши условия на живот. Ако погледнете мерките, които бяха прияти през март, им, те целяха именно да се, да се спрат подобни масови провокации, каквито имаше в Джинджу Спата. И ние нарекохме това, което се случи, престъпление от хора в униформи. защото всъщност тези хора в униформи а, всяваха страх и паника сред малцинствата. И аз лично смятам, че това прилеч, накара чашата да прелее. И ние тук защитаваме основните права. И в Унгария смятам, че имаме проблеми с начина по който същество, функционират съдилищата, защото закона съществува, но той като че ли винаги е тълкован по неподходящ начин. Нека да ви напомня големия брой арести от полицията и, например, тези хора, които бяха виновни за различни престъпления, в крайна сметка бяха освободени от е, съсъдебно решение. Министър на външните работи на Унгария също отиде на място да види какво става и ромите го аплодираха, защото той беше единствения, който им оказа подкрепа. Така че годишният контрол и мониторинг е нещо много важно. Ако искаме една успешна стратегия, ние не можем да го пропуснем. И не можем също така само да говорим за стратегия. Трябва да имаме инструменти, конкретни инструменти за прилагането им. Инструменти, които да ни гарантират, че ще имаме а, прилагане на практика. Трябва също така да видим какво ще направим с тези съдебни решения. Нашата платформа трябва да се превърне едва ли не в някаква институция, защото, например, в заседан... на заседанието от април в Будапешта над 400 души от различни организации защита на ромите взеха участие този, този форум може да бъде разширен, може да се провежда не един път в годината, а два пъти в годината, примерно. Може да се провежда на още по-високо европейско ниво. И накрая господин Бронс говори за този патернализъм или едно такова прекалено покровителство на тромите. Има голям дебат в това отношение. До каква степен трябва да постъпваме така? А също до каква степен и, в какъв, и как точно трябва да разглеждаме а, престъпление като трафика на хора? Това са престъпления от европейски характер. Ние искаме да избегнем проституцията и е, трафика на хора. Казахте, че в Източна Европа е, основната група от обществото, които се занимават с подобни престъпления, са ромите. Може и така да е. Но защо? Именно защото те са най-уязвимата група в обществото. Ние трябва да ги защитим, а това може да стане само на европейско ниво. Аз смятам, че вече свършихме доста работа, но че е много трудно за правителството на само една държава да се справи с един такъв голям проблем. Аз лично съм а, взел при сърце този проблем. Винаги съм считал всички вас за съюзници в а, борбата ми срещу тези тежки условия на ромите. Но още веднъж Призовавам ви, помагайте ни. Не само на нашето председателство, но и на полското председателство, защото предполагам, че това ще бъде също един от приоритетите, а не само и на полското. Този въпрос ще излиза непрекъснато в европейския диалог, защото ситуацията на ромите определя и доверието в Европейския съюз. Ако ние се провалим нашите действия, политическото доверие към нас ще изчезне. За съжаление обаче, поне за сега, ситуацията на ромите в Европа се влушава. Благодаря, господин министр. Благодаря за вашата откритост и за желанието ви да си сътрудничите, сътрудничите с нас. за желанието показано пред нашата комисия да продължим заедно работата. Определено вие показахте много ясно измеренията на проблема и деликатността на въпроса за интеграцията на ромската общност в Европа, особено в държавите, където това мълцинство е голямо на брой. И ние казахме на министрите Пинтер и Навраскис вчера, че им желаем успех. Казваме същото и на вас – Желаем успех на съвета за заключенията. Също така желаем успех и на полското председателство и на цялото следващо трио, за да се запази динамиката на Лисабонския договор. Благодаря. And now To... А сега пристъпваме към точка 20 от дневния ред. Относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешно-корпоративен трансфер. Тук имате едно досие, изготвено съвместно с Комисията по заетостта. От наша страна докладчика е Салватория Колина. И тук ще разгледаме проект от доклада. И ще решим кога ще бъде крайният срок за внасяне на измененията. Този въпрос и разискването тук е в последствие на хиринга на изслушването, проведено през април. А също така, ние се консултирахме и с колегата от Комисията по заедостта, госпожа Лиза Яконсари. Но първо ще дадем думата на Салватори Яколино. Имате думата. Грация, президента. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че както беше припомнено, организирахме едно изслушване, на което беше проведен задълбочен дебат, както с работодателите, така и с асоциациите, които защитават правата на трудещите се. В дискусиите се откроиха някои важни за нашия размисъл елементи, които възнамеряваме да задълбочим и в този дебат тук. Тази тема е част от пакет документи, представени от комисарката Монстрел, засягащи законните миграционни потоци на пазара на труда. до, до тук вече имаме определени насоки и се надявам, че в скоро време пакета ще бъде пълнен, изчерпателен и се включва синята карта и, и режима на сезон, сезонна работа. Трябва обаче да не забравяме какво става в Средиземноморския регион. Необходимо е да се комбинират усилията за търсене на работна ръка и за интеграция на емигрантите. Всичко това е еднакво важно. Заедно с госпожа Цари сме обменили възгледи, докато аз бях докладчик сянка. Предвиждаше се специално намеса съгласно с конференция. Е, документът е много точен и трябва да се съобразяваме с него. В член 50 може би трябва да се внесат поправки. Постигнахме споразумение по член 3. Постигна се дефиниция на работниците, които ще се ползват от това изменение. Вижи служители, специалисти, стажанти и чираци. Има едно а, изменение, което цели да поясни документа, и което според мен е важно. Всяко предприятие може да се организира както желае. В желанието си да обогати човешките си ресурси, но ние предвиждаме едни доста стриктни механизми, Опитахме се да дадем дефиниция и на понятията управител, менеджер, специалист и работник, който в момента подобрява своята квалификация. Всъщност основната идея, която е залегнала във всички тези предложения, е да се укрепи доверието между държавите членки и именно по тази причина не трябва да променяме точно този, е, тази част от документа, който, е, която говори за достоинството, защото, е, за доверието, защото доверието е основен елемент. Включили сме е, предприятията, които имат филиали в трети държави. Учели сме и редица други елементи, различни категории трудещи се, които са включени в текста. Потвърждаваме предпочитанието на, на общностни представители. Е, предвиждаме обаче улесняване на пътуванията и събирането на семействата става въпрос за родители, роднини на а, работници мигрантни. Уредени са също въпросите при преместване от едно предприятие в друго. Приемаме срок от 6 месеца, при което се счита непрекъсване на трудовия стаж – Според нас също така трябва да има разрешително за пребиваване, което да бъде един единствен документ. Може би към него да има някакво приложение с необходимата информация. По отношение на предприятията все още остава да се уточнят някои неща. Например, член 16, който има своето значение. Доста сложни дебати се водеха по него, включително в съвета За момента докладчика не е добавил текст към него. Разбира се, това може да стане и днес, но аз си запазвам правото да внеса и допълнителни изменения. възможността да се прехвърлят високо квалифицирани работници и да бъдат командировани а, трябва да включва, според мен, и това е много важно, една по-гъвкава процедура и да се упрости нормативната правда рамка. В момента сме все пак на един първи етап и очакваме ценните предложения на колегите, които са се сянка на останалите колеги. И се надявам, че ще успеем да постигнем един лесно разбираем и лесен за прилагане документ. Ще имаме допълнителни разговори по отношение на а, мобилността, на възможностите за гъвкавост на държавите членки. Надявам се, че ще осъществи необходимите контакти, което ще ми бъде изключително полезно в работата по текста. В заключение бих искал да кажа, че Това досие, този доклад е свързан с следващия, който се отнася до сезонните работници, където също има някои дребни проблеми. Защото понякога става въпрос за високо квалифицирани работници, които се викат отвън, защото такива няма в съответното предприятие. Сега предлагам да изслушаме комисията и председателството, преди да изслушаме другите желащи да вземат думата. И преди да изслушаме госпожа Еконсари. Сега господин Шмидт. Госпожа Шмидт, извинете, от комисията. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Европейския парламент за организирането на това изслушване. Много интересно е, е то, най-вече защото можем да видим двата аспекта на един и същи доклад и е, съответно така както каза и господин Яколино, този пакет, е, това предложение е част от един пакет и една стратегия. Разбира се, Надяваме се, че ще имаме бързо приемане на предложението, така както и на предложението за сезонните работници. Разбира се, тези елементи имат важна роля и в стратегията Европа 2020. Ние трябва да подсилим конкурентоспособността на Европа и също така да имаме една економика, базираща се на иновациите и на познанията. Има няколко изменения, които разясняват текста. Някои от тях всъщност ще подсилят привлекателността на схемите и едновременно с това трябва да се борим с злоупотребите. Някои части от текста бяха подобрени в това отношение. Разбира се, нека още веднъж ще кажа, че тези работници от вътрешно, в вътрешно-корпоративния трансфер нямат намерение да се установяват окончателно тук. И може би за близките няколко седмици и месеци просто ще се разискват някои подробности, свързани с дефинициите. Те са много важни, за да се избегне всякакво недоразумение. Комисията се опита да има ясни дефиниции, базирайки се на вече съществуващи дефиниции. Ясно е, че тези хора не са всъщност кои да е било работници. Това са високо специализирани кадри. Те са така наречения ключов персонал на компаниите. Те работят в глобални условия и е, разполагат с големи познания и професионален опит. Така че, когато представяме това предложение, както и дефинициите, за нас най-важното е да нямаме прекалено ограничаващи обхват на директивите, а също така да се базираме на нещо, което съществува вече. Има различни други елементи, които споменахте, например вътрешната мобилност на тези хора в Европейския съюз, много важен елемент. Вече съществуват други схеми, свързани с това. Ясно е, че имаме обаче допълнителна нужда от дискусии и разясняване. Относно 12 месеца, които бяхме избрали като срок в, нашата, в нашия текст. То имаше за цел да, си, да избегне всякакви злоупотреби, но най-вероятно ще бъде разискван допълнително. Ще се спра до тук с тези няколко забележки. Ако има други въпроси, съм готова да отговарям. Благодаря. Is... Благодаря. А сега се от председателството. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! és az elnökség is szeretné először meg, elsősorban megköszönni az Európai Parlamentnek az április. Благодаря. Първо, относно от страна на унгарското председателство искам да благодаря за дискусията, която се проведе през април. Много полезна дискусия. Говоря за, за проектодирективата и дискусията по нея. Благодаря на господин Яколино за доклада. Надявам се, че ще постигнем едно добро споразумение между парламента и съвета. Председателството смятам, че е много важно да имаме такъв доклад относно законната иммиграция. И тези работници, ползващи се от вътрешно-корпоративен трансфер, са много важни за европейската економика. И съвсем накратко, нека да кажа какво става в момента в съвета и, и комисията. Така както каза докладчика, в съвета се водят дискусии по време на унгарското председателство по проекто текста. И имахме 6 заседания като цяло за изминалите 6 месеца в различните работни групи. Тези заседания разискваха проекто директивата. И за Унгария и останалите държави членки, е много важно да приключим с написването на текста. Това е общо усилие. Относно мобилността на въпросните служители, имаше много дискусии по унгарско председателство по тази деликатна тема. имаше предложение на председателството, свързано с детайлите на този трансфер между отделните държави членки. Имаме нужда от ефективни процедури за осигуряване на мобилност. Поне за сега детайлите още не са уточнени, така че в работните групи на съвета решихме че първоначалното предложение на комисията няма да бъде лесно за прилагане на практика и че има нужда от някакви други споразумения, свързани с мобилността. Така че ще излезем с ново предложение. Още повече, че тук става въпрос за два типа различна мобилност – краткосрочна и дългосрочна – Относно правилата за краткосрачната мобилност, тя засяга предимно, примерно, учени, докато ако говорим за дългосрочната мобилност, там имаме позоваване, поне за сега, на синята карта. И С измененията, които получихме и които ще се опитаме да включим текста, надяваме се да сближим позициите ни. Относно обхвата на директивата, по време на дискусиите в съвета стигнахме до заключение, че имаме нужда да опитаме дефинираме ясно какво представлява вътрешно-корпоративния трансфер и че той всъщност е обмяна на експерти. Съгласен, съгласна съм с колегата Яколино. Но имаме нужда от по-ясни дефиниции, които да бъдат лесни за прилагане на практика. И идеята е да нямаме кой знае какви големи разлики в тълкуването на текста или измененията. Що се отнася до стажанти, Нека да напомня, че нямаме нужда от допълнителни дефиниции, свързани и с тяхната работа, но по-скоро трябва да се наблегне на, примерно, количеството, т.е. броя, а също така и, примерно, къде ще бъдат настанени, къде ще живеят. Сега, разбира се, държавите членки могат да решат в полза на някакви по-добри условия. Едновременно с това, доклада определя някои специфични условия за повторно влизане на територията на държавата за въпросните служители, ползващи се от вътрешно-корпоративен трансфер. Разбира се, например, по време на самия трансфер, целта на трансфера може да се промени. И може това да поиска, да, заради това да бъде поискано, например, допускане до територията на друга държава, т.е. човека да му се наложи да пътува до друга държава в Европейския съюз. А когато, например, имаме отнемане на подобно разрешително или неподновяването му, нека да кажа, че тук също имаме нужда от много ясни процедури, за да се избегне всякаква злоупотреба в бъдеще. Освен това, имаме нужда от съгласувани процедури – И за това смятам, че в директивата съвсем накратко, например в един параграф, можем да уточним този елемент. Да кажем, че процедурата трябва да бъде също еднаква за държавите членки, за да може да се улесни работата на компаниите. тази процедура трябва да засяга също не само въпросните служители, които се ползват от вътрешно-корпоративния трансфер, но и семействата им. Относно самата процедура, трябва да разгледаме много внимателно кой ще се ползва и при какви условия. И не само това, но да видим и какви ще са условията на приемане на тези хора. Съветът е готов на компромиси спрямо текста на парламента, ако разбира се имаме допълнителна документация. Тя е много необходима. Трябва да разполагаме с много информация. Тя е нужна също така и за работниците те трябва да са уведомени какво ги чака. Благодаря още веднъж. Благодаря на господин Яколина. И се надяваме че този доклад ще бъде разглеждан така интензивно и по време на полското председателство. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря. А сега по правило 50, процедурно правило 50, Комисията по заедостта също участва в това досие. И ще дадем думата. Колино, hyvästä yhteistyöstä. Täällä on... Много благодаря. Благодаря и на колегата Яколино за плодоносното сътрудничество. Няколкократно подчертахме, че това е част от така наречения емиграционен пакет. Да, наистина е така. Но искам да задам един въпрос. Дали размера на законодателния пакет не поставя проблеми? Аз мисля, че да. Основната критика в този смисъл е отправена към комисията относно начинът и да разглежда нещата секторно, секторно в смисъл такъв, че има различия между отделните сектори, съответно трябва да бъде различен и начинът по който се управляват. Желанието на директивата да упрости правилата и да третира равностойно всички трудещи се, в крайна сметка това нежелание може да се загуби някъде по пътя. Затова искам да попитам как, в какво точно се изразява упростяването, когато става дума за трудещи се стигнали до настоящото си работно място по различни пътища. Например, такива, които имат а, синя карта, такива, които са командировани или пък а, някаква друга разновидност, като научни работници, научни сътрудници и така нататък. Периодът който сме предвидели за опростяване, в крайна сметка не дава желания резултат. Не ги опростява нещата, а ги осложнява. Въпреки това обаче, въпреки това обаче, бих искала да подчертая важността на мобилността. Важно е те да имат възможност, особено експертните трудещи се, висококвалифицираните такива, да имат възможност да се придвижват защото ням, трябва да признаем, много от фирмите имат нужда от високо специализирани специалисти от трети страни. Колкото е по-мобилна работната ръка, толкова повече по-висок ще бъде нашият економически ръст и съответно нашата конкурентоспособност. Основната идея е добра. Приветствам я. Господин Яколино посочи, че все още има някои недовършени подробности в директивата и аз в този смисъл имам въпрос, който смятам, че трябва да бъде основополагащ, а именно, че директивата не би трябвало да съдейства за създаването на един двустепенен пазар на труда. Двустепенен пазар в смисъл такъв, че може да се напредва в една или друга степен, в зависимост от статуса ти. Директивата следва да бъде разбирана не само като миграционна директива, а изобщо като документ, който оказва влияние върху трудовия пазар. Не знаем дали този, това въздействие ще бъде силно или слабо, но предложението ми в този смисъл е стоп 53 член А, Б и Ж да бъдат включени в правната основа на директивата, тъй като се отнасят за опазването на правата на работниците, правото на е, хигиенични, здравословни условия на труд и така нататък. На трудещите се и изобщо, включително и тези, които идват от трети държави. Споменахме вече въпроса за определенията, за дефинициите. И всички сме сравнително на едно и също мнение, в смисъл такъв, че трябва да са по-точни тези дефиниции. Трябва ясно да знаем какво означава понятието директива, понятието експерт или какво означава uncommon knowledge, т.е. неспецифично, по-точно специфично познание, това на мен не ми е много ясно, подлежи на двояко тълкование. Например, а, на едно изслушване, на което присъствах, чух от немският експерт, че един бояджия би могъл да бъде определен като високо тес или много тесен специалист в зависимост от това дали е добре представена тази професия на един пазар или не. Знам, че има много определения, които могат да се приложат за всички тези понятия, Знам, че съществува равнобой, но се питам дали имаме нужда от чак толкова раздробяване. Наистина, директивите имат различен предмет на управление и това обяснява многобройните понятия, които те използват, но дали не бихме могли да търсим по-скоро общия знаменател, отколкото различния? Вече постъпихме така в случая с синята карта Казвала съм вече няколкократно, че има съмнения дали е разумно да се използва понятието командировани работници и служители питам, поставям значи, този въпрос като бивш министр, бив, бивш заместник министр на трудовата заетост в Финландия. Аз самата участвах в разписването на този документ, но след това си дадохме сметка, че има недостатъци. Комисията бе на същото мнение, така че смятам, че понятието командировани работници не е много удачно и препоръчвам да не го използваме. Пише също така, че държавите членки могат да прилагат по-благоприятни правила към тези командировани работници в рамките на вътрешно-корпоративния обмен и че тези служители трябва да бъдат третирани поне като командированите в а, друг контекст работници. Питам се какво би било мнението на съда в този смисъл. Тази директива вече е надстройка, надграждане на така наречената изходна директива. Така че със сигурност в резултат на нейното прилагане ще настъпят промени на трудовия пазар. Дали не бихме могли вместо да говорим за работници, които идват да работят на друго място в продължение на три години, например, трябва да им се прилага абсолютно същият начин на заплащане, условия и така нататък. Защо не бихме могли да кажем изобщо всички командировани да получават същите трудови условия като местните. Не смятам, значи, че така, както сме разписали директивата в момента, няма да улесним, а ще затрудним управлението на трудовия пазар. Ето за това моята парламентарна комисия залага толкова на принципа за равнопоставеността в отношението към всички работници и служители и към това, че колективният трудов договор, така както фигурира той в отделните държави на ниво фирма, предприятие, следва да бъде зачитан. И така, след тези критични бележки бих искала всъщност отново да подчертая, че съм по-скоро положително настроена към директивата и нейното значение, както и приветствам сътрудничеството между докладчика Яколино и докладчиците в Сянка от Комисията по трудова заетост, както и от комисията Либе. Ще продължим и в бъдеще да работим по този начин. И смятам, че така заедно ще постигнем компромиси, които да задоволяват всички страни компромиси, консенсусни решения, които да обслужат в крайна сметка идеята, която преследваме, а именно между мултинационалните корпорации да могат да си осигуряват високо квалифицирани работници от трети страни, без заради това да заплашват местния пазар и условията на труд на местните работници. Благодаря. Забелязвам, че само господин Бронс иска думата, а и господин Молдар. А, добре, повече от един са. Добре. Господин Молдар, първо. След това господин, госпожа Анс и след това господин Бронс. Господин Молдар. Благодаря, господин председател. Групата на либералите приветства предложението на комисията Това е стъпка към съгласуване на нашия вътрешен пазар и ние постепенно започваме да развиваме една обща политика в името на Европа. Благодаря на господин Яколино за постигнатото, за дискусиите и слушванията, които бяха организирани. Много добър подход. А също така Що се отнася до неговото предложение, ние бихме могли да го приемем в по-голямата му степен, в по-голямата му част. И ние обаче се питаме какво, какво представлява тия стъжанти. Ако в една държава членка имаме е, безработица от 25%, смятам, че тези, които току-що са завършили университета, и не могат да си намерят работа, със сигурност нямат да са очаровани да им се каже, че има стъжанчи от други държави, които идват да работят в компаниите в тяхната държава. Що се отнася до членовете на семейството и че те трябва да бъдат третирани така както и въпросното командировано лице – трябва наистина да докажем на тези членове на семейството, че те са добре дошли. Трябва да видим какъв ще бъде и срока, който ще се предлага. Комисията предлага 12 месеца, господин Яколина предлага 6 месеца и може би комисията трябва да ни обясни и защо искат да са 12 месеца? Защото тук може да се води дебат дълго време. Относно дефинициите на различните категории, мисля, че представителите на двете парламентарни комисии казаха много добре, че със сигурност, може би, никога няма да имаме абсолютно перфектни и ясни дефиниции, но все пак полагаме усилия, така както каза господин Яколино. Едно нещо трябва да е ясно. Господин Яколино предлага също и а, някои условия за заплатата на тези хора, за, които подлежат на трансфер. Мисля, че това е всъщност в компетенциите на компаниите, които ги наймат и които ги пращат. И всъщност компанията трябва да реши каква заплата ще получава въпросното лице. Това лице е служител на компанията и следователно той, неговият стаж в Европа ще зависи от условията на работа, предложени от компанията, а не от нашите правителства. Благодаря. Благодаря, госпожа Ернст. Ja. Äh, erstmal vielen Dank an den äh, Bericht. Благодаря на докладчика но мисля, че ни остават някои уточнения да направим заедно с докладчиците в сянка и ще кажа съвсем откровено, че за мен е по-важно първо да видим каква е нашата роля тук. Защото тук създаваме най-различни категории работници на пазара на труда, създаваме различни класи с различни права, отговарящи на различен правен статут по отношение на упражняването на своята професия и по този начин изграждаме цяла мрежа от най-различни правни ситуации, които могат да породят сериозни проблеми в държавите членки, в отношенията между тях и предприятията – и да създадат проблеми и за самите наемни работници. Така че много точно трябва да видим от какво се нуждаем, какво е точното законодателство, което ще ни позволи да уредим най-удачно проблема. Мисля, че още не сме стигнали до такива точни виждания. Нека първо проведем дискусия с докладчиците Сянка. Много важен е Проблема с дефинициите на изслушването, например, се е, видя доколко е чувствителен е този проект е, за директива. Аз не винаги разбирам за коя категория се говори, кои, кои са тези свръхспециализирани работници. Е, според мен всички формулировки са твърде неясни, твърде обтекаеми. И трябва навсякъде да се уточни какво се разбира по тези свръхспециалисти, свръхквалифицирани, защото от правна гледна точка това не издържа. Трябва много точно да се знае за кого говорим. Освен това на изслушването видяхме, че понятието група група предприятие, групировка, економическа групировка. Не е точно, не е навсякъде е, еднакво. И най-вече трябва също да е, се гарантира равенство с работниците от съответната държава. Социалните права, трудовите права, семейните права на всички командировани работници. Всичко това остава все още неясно и те първа трябва да се обсъжда. За това съм скептично настроен на този доклад. Ми се вижда малко шизофреничен. Господин Благодаря. Господин Бронкс. Този трансфер показва всъщност двете лица на емиграцията – не само относно удовлетворяване на нуждите на мигрантите, но също така от удовлетворяването на нуждите на бизнеса и економиката. Тази сутрин чухме за нуждите на пазара, цитирам, но все пак да ви кажа, че пазара, доколкото аз съм наясно с въпроса, е относно стоки, а не относно хора, откакто приключихме с робството. Така че а, не може да използваме така понятията. Економиката има за цел да удовлетворява човешки нужди, а не човешките същества, хората да бъдат използвани от економиката. Тези хора, за които тук става въпрос, са специалисти, професионалисти, менеджери от трети държави. И в много случаи, когато говорим за трети държави, всъщност имаме предвид държави от третия свят. И Тези хора са търсени от така наречените ловци на глави и им биват предлагани тези постове. Например, миналата година президентът на Мали говори тук пред Европейския парламент и той ни каза, че над някъде около 30% от дипломираните от Мали заемат такива постове в чужбина. Не искам да звуча песимистичен, но това са, може би, много талантливи хора. И ние, отнемайки им тези хора, отнемайки тези хора на техните собствени държави, може би обричаме държавите им на стагнация и на липса на развитие. И ние едва ли не третираме нашите незаети места, които всъщност са места свързани с безработицата, като свободни и ги предлагаме на други. Благодаря. Госпожа с Аргентини. Uh, you, um, to... Благодаря, господин председател. Като изслушах преждеговорящите, а също и докладчика, питам се, какво се опитваме да постигнем тук с нашата директива. Нека да се спра незабавно на един от основните елементи, именно заплатата на тези вътрешно-корпоративни служители. Предлага се изменение, в което се казва, че те трябва да имат еднаква или сходна заплата с европейските служители със същата или сходна професия. Когато, например, те идват от по-слабо развита държава, мисля, че това е нормално. И отговаря на нашите страхове, че те ще изместят наши. Но, например, ако те идват от държави като Арабския полуостров или Канада, мисля, че тук нещата са по-сложни и трябва да намерим решение на този въпрос. Другият проблем, който не можем да решим с тази директива, на който все още съществува, да го признаем, Нека да кажем, че директивата за командированите работници не се справя с въпроса за заплатите и не виждам как тук ще се справим. Не можем да третираме командированите работници и е, служителите при вътрешно-корпоративен трансфер по един и същи начин. Оценявам Начина по който докладчика е изяснил правата на членовете на семействата на тези служители, наистина трябва да позволим на членовете на тези семейства да работят в страната, която ги приема. Ще бъде наистина смешно в това време на еманципация да оставите е, членовете на семейството да се стоят вкъщи и да вършат домакинска работа или да се занимават е, с доброволческа такава. Без значение дали са мъже или жени. Господин Яколино говори за иммиграция и интеграция. Мисля, че тук в този конкретен случай за вътрешно-корпоративния трансфер нямаме такъв проблем. Тези работници, тези служители имат договор, в който също така са определени и примерно сроковете и кога ще се завърнат в, в държавата си. Аз бих желала да има една, едно допълнително неформално заседание, за да разискваме тази тема. Благодаря. Благодаря, господин Мораес. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че госпожа Блинкевичуете, нашият докладчик, нашият докладчик Сянка от социалистите също иска да каже доста неща, но за съжаление тя не можа да присъства тук. Госпожа Яконсари говори доста подробно относно дефинициите, относно дипломираните а също така и за проблемите свързани с семейството. Без значение какъв е точно обхвата тук в тази директива. И Извинявам се, просто искам да се извиня от името на докладчика Сянка и да кажа, че също би желала, тя също би желала да вземе думата. Благодаря. И сега отново думата има докладчика господин Яколина. Благодаря ви. И слушах абсолютно внимателно всички изказвания. Ще се опитам да бъда кратък в коментара си. Първо ще започна с реакция на казаното от комисията. С нея имаме много плодотворни контакти, това беше споменато. Споразумели сме се вече по редица пунктове. Комисията припомни, че е необходимо да се коригират някои дефиниции и други части от текста. Искам да го отговоря обаче на коментарите на колегите. В скоби тук ще кажа също благодарност към председателството, с което също сътрудничим добре. Трудно е да се намерят точните и най-ясни дефиниции по отношение на член 16 за дългосрочната и краткосрочната мобилност и за е, командировките, вътре корпоративните командировки и тяхното приложно поле. Но, въпреки това, Нямам съмнение, че измененията подобриха първоначалното предложение на комисията. Разбира се, то подлежи на още по-голямо усъвършенстване. Надявам се да получа подобни предложения. И смятам, че с всичко, което об, об, обобщил докладчика и всички други предложения с сътрудничеството с госпожа Яконсари, ще успеем да постигнем един много добър резултат. Аз вече имах изключително полезни срещи преди известно време. Надявам се да имам и други. Но всичко, което чух днес е е изключително полезно и ще дам някои уточнения. Директивата се отнася до законните мигранти, но засяга и пазара на труда, както и висококвалифицирания труд. Изхожда се от принципа, че има трудов договор между работника и предприятието – но трябва да се определи колко време този работник трябва да работи в съответното предприятие. Дори ако става въпрос за филиал в трета държава, за да може да се гарантира тази мобилност и командироването му. И с тази цел сме предвидили едно изменение. Вместо два предвидихме 6-месечен срок. Тоест, без прекъсване работника е работил 6 месеца в съответното предприятие. Смятаме, че срокът е разумен. Разбира се, има и други варианти. Но не смятам, че е много уместно да се позоваваме на семейството. и едновременно да се разглежда разрешително, да, да се бъде едно, едновременно да се отдава разрешително за работа и за престой. Но трябва да се е, предвиди възможност той да е, бъде придружен от семейството ни. По отношение на заплатата, което беше споменато от, от, от госпожа Сарджентини, господин Мораес, госпожа Линчевик Чуте, също остават някои уточнения. Преди да дойда в парламента, аз ръководих предприятие с 6000 трудащи се. В едно също предприятие може да има различни видове трудови договори. За мен това не е никак е, удачно, но е, аз мятам да е, отчета и да взема под внимание всички препоръки и съвети. Пак ще се върна на дефинициите. Ако искаме да направим една точна оценка на измененията, които аз съм внесъл, бих казал, че те всъщност показват как обективно се дефинират проблемите с иерархията, с управлението на човешките ресурси, понятието специалист. Колегата Мулдер спомена това. Има и преференции, общност на преференция. Има изменение, което може да измени съображение 8 от преамбула, преамбула съгласно което заплатата на стажант или дипломиран работник от трета държава не може да надвишава заплатата за същия труд на граждани гражданин на общността. Мисля, че съдбата на тази директива всъщност ще зависи от нашата способност да постигнем компромис, поразумение по дефинициите. Има и член са с санкциите. Предвидени са много строги санкции при не спазване на директивата. Има искане сроковете да са разумни, да са точно определени. Пак ще кажа и семейството е, е много важно понятие. Там също трябва да се даде точна дефиниция, да се определят понятията работни, отношения с семейството. И пак ще кажа член 16 да кажем, роте, който идва от Индия, минава през Гърция и в Италия, създава много проблеми. Говорим за квалифицирани работници тук, понякога за изключително талантливи. Изхождайки от принципа, че 21% от тях са безработните, Убеден съм, че на следващото заседание с докладчиците в Сянка ще можем да изгладим всички тия, тези неясноти. Срока за внасяне на измененията е до 12 юли. И смятам, че до тогава всяка група може да даде своята оценка. Вече закъсняваме, така че ви моля, госпожа Консари, бъдете кратка. Да, благодаря. Много кратки коментари от моя страна. Два, по-точно. говорим за изтичане на мозъци. Естествено, че ни вълнува това, няма две мнения по този въпрос, но аз си мисля, че тази директива ще спре до известна степен това изтичане на мозъци, тъй като регулира тригодишен период. Другият, другият ми коментар е свързан с равностойното отношение. Къде са според вас най-ефтините инженери на днесно време? Всички, всички, всички сигурно си мислите, че в Китай не, в Украина, поне до няколко месеца. Ако значи някое немско или финландско предприятие желае да договори услугите на специалисти от трети държави, за да избегне дъмпинг на заплатите, те със сигурност няма да наемат на работа тези инженери не само защото ще им плащат по-малко, а защото ще получат в замяна повече познания. Дали те са португалци, испанци или поляци, т.е. вътрешни за Евросъюза или не, това е всъщност проблема, който ме безпокои. Пазара да бъде равен за всички. Благодаря. Благодаря. Отбелязвам си предложенията, които бяха направени. Крайният срок за внасяне на измененията 12 юли на обяд. Това е вторник. Два... На обяд 12 юли. Така, това е крайния срок за внасяне на измененията по а, доклада на господин Яколина. Това е за нашата комисия. А за комисията по заедостта е се 22 юни. Така ли е, госпожа Консари? Да. Това е всъщност по правило 50 на, от нашата процедура. И сега пристъпваме с голямо закъснение към точка 21, а именно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави е за целите на сезонната заетост. И тук докладчикът е колегата Серджуко Коферати. И от нашата комисия докладчик е Мораес, разбира се. Ще дадем думата на господин Коферати. Също думата, но първо господин Мораес, той отговаря за текста и следи отблизо изслушванията, организирани през април. И ние тук трябва също и да решим коя ще е датата за крайния срок за внасяне на измененията. А сега господин Мораес. Благодаря, господин председател. След дискусията, която вече проведохме, мисля, че засегнахме в нея и проблемите и на моя текст. Това са, те, моята тема е всъщност част от трите иммиграционни пакета, трите иммиграционни досиета, свързани с а, различни типове работници. Така че законната миграция беше решавана преди с, синята карта, преди Лисабон и беше разрешена само за постоянна или полупостоянна работа. А тези сезонни работници представляваха обект на тревога, загриженост, особено що се отнася до равното третиране. Но това е основно, основно в компетенциите на Комисията по заедостта ние имаме, мятаме, че има нужда да се подобри решение, предложението на комисията за тези работници. Предложението за текст, свързан с сезонната заетост, има за цел да се прибори с експлоатацията на труда им. И мисля, че това е съществуваща реална група хора, а, които, която вече се оформила като такава и която в повечето случаи вече се ползва от едни достойни заплащане, достойни условия на работа. Но ние трябва да дорегулираме все пак проблеми. И като цяло текста, който беше първоначално предложен, беше сравнително скромен като обхват за разлика от предишния доклад, по който говорихме за вътрешно-корпоративния трансфер. тук не става въпроса за една така високо квалифицирана специфична група, която идва, която идва в Европейския съюз. Тук, така както чухме по време на изслушването през април, но и също така и по време на допълнителните дискусии с социалните партньори и други заинтересовани страни, ни показа какви са проблемите и съответно се опитваме да се получим от тях, така както и дискусията за единното разрешително. Мисля, че комисията трябва да запази някои важни елементи, но тук в нашата дискусия, сигурно някои си спомнят, че националните парламенти говореха за принципа на субсидиарност, който, който е ключов и че държавите членки трябва да откажат достъп, примерно, или пък да проучат на условията на пазара на труда в случаите, когато има заявено желание за достъп до този пазар. Мисля, че трябва да запазим тази фундаментална предпазна мярка. В предложението на комисията виждаме една добра смес – от различни разпоредби, но също така се въвеждат и насърчавания, така че тези работници да не остават над първоначално предвиденото време. Те са част от една стабилна работна среда, но за тази цел те трябва да напуснат после. За да не става така, че да се оголват пазари в страната на происхода. това, което даваме на европейско ниво, е вид помощ. Но също така, ние трябва да осигурим една стабилна среда на работа на, са тези работници. И комисията призна, че това е един вид циркулярна миграция, кръгова миграция. И ако един човек едно лице, което, а, на което му изтече разрешителното за престой, но не се е завърне в трета държава а, или се е завърнало с закъснение и после пак иска да влезе, няма да получи разрешително за влизане. Аз също направих някои други изменения в предложението на комисията, кое, което позволява също така да се, прецени, да се разгледат и други проблеми. Например, цената на визата не бива да се обесърчават тези хора от някакви супер високи цени. Но като цяло проблемът е в компетенциите на Комисията по заедостта и за това искам да благодаря на господин Коферати и смятам, че след Стокхолм и Лисабонския договор ние имаме нужда от този пазар на труда и Именно за това работим по темата съвместно с Комисията по заедостта. И тук, в нашата комисия, това, което ни интересува е тези хора да не лишават от работа други в съответната държава. Това е въпрос, от който се интересува целият Европейски съюз. Така че принципа за равно третиране е ключов тук, така както и в предишната дискусия. Що се отнася до времето на престой, продължителността на, петро... на престой, се говореше за максимален период от 6 месеца. Разбира се, водеше се дискусия. Аз лично бих желал да се придържаме към 6 месеца в предложението на комисията. Но То се отнася до настаняването. Трябва да имаме наистина предпазни мерки тук, за да не са положени тези работници на експлоатация. В много държави те живеят добре, при нормални условия, но все пак има и е, някои лоши такива случаи в Европейския съюз нещата са много комплексни. От едната страна ние искаме да създадем едни нормални условия на живот за тези хора, т.е. те не трябва да бъдат едва ли не роби, когато дойдат в Европейския съюз, трябва да се отнасят към тях с уважение. Защото едно такова лошо отношение ще бъде лошо за цялото общество. Но от друга страна пък ние искаме да ги ограничим и да ги накараме да живеят в само една област. Защото това има социални последствия. От една страна хем искаме е, гъвкавост, от друга страна хем искаме да имаме едни такива конкретни места за живеене. Доста трудно, доста трудно е това да се впише в дефиницията за а, нормални и достойни условия за живот, такива, такава каквато съществува тази дефиниция в а, докладите за човешки права. Също така тези работници не трябва да бъдат експлуатирани и да бъдат зле третирани. Както работодателите, така и работниците трябва да имат и гъвкавост, и свобода. Тези хора трябва да идват в Европейския съюз, да напускат, когато им изтече разрешителното и да допринасят за нашия пазар, но също така чрез парите, които пращат или връщат в собствената си държава и съответно на семействата си и на собствената си държава. Но мисля, че тук Нашият основен проблем на нашата комисия а, са условията на живот. Съществуват, както вече казах, случай на експлоатация. А, също така въпрос относно обхвата на директивата, приложното поле. Говорих с различни социални партньори. Мисля, че основните сектори са селско стопанство, туризъм, те, са, те трябва да бъдат също така и проактивни. Разбира се, има някои сектори, които по никакъв начин не могат да бъдат засегнати. Но предложението на комисията казва, че има много различни ситуации, така че в конкретни сектори може да се наложи да се вземат социал... сезонни работници. Но ако такива се наемат, това трябва да стане само с съгласието на социалните партньори. И да се придържаме към истинската дефиниция за сезонни работници. И накрая относно задълженията работодател на ето лице. Това е област, където поне според нас има законно основание за доразясняване. Работодателят от даден сектор трябва също да бъде проактивен Разбира се, инспекциите и контрола трябва да се провеждат с помощ на социалните партньори. Това е нещо залегнало и в директивата. Така че, според новите разпоредби, държавите членки трябва да изградят собствени специфични механизми за мониторинг и контрол и да провеждат инспекции. Разбира се, в повечето държави членки такива инспекции вече текат, но има и такива, които не могат да се похвалят с инспекции. Относно самите сезонни работници, не трябва те се превръщат в жертви. Трябва да ни се даде възможност да подадат оплакване, ако има повод, разбира се. А що се отнася до приложното поле на директивата. Това предложение се е, обхваща също и представители на трети страни. По време на изслушването имаше доста силни изказвания от страна на колеги, че трябва да има нещо като улеснение. А, извинете, нещо като ам, специфичен период, който да регламентира с който да се регламентират документите на сезонни работници или работници, които вече пребивават на територията на Европейския съюз, но нелегално. Този период може да бъде две години. Разбира се, ние трябва да разгледаме по-задълбочен този въпрос. И в заключение, Определено имаме нужда от един секторен подход. Въпросът с сезонните работници трябва да се разгледа най-вече също и от гледна точка експлуатацията. Имаме нужда от тези работници. Тези работници също имат нужда от нас, за да се грижат за семействата си. А за това има нужда от адекватна структура. Държавите членки ще контролират, те ще решават как точно ще се спазва и ще се прилага предложението. Надявам се стандартите да бъдат повишени и да се формализира цяла една част от пазара на Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Това сътрудничество е отдавна и засяга доста области. Искам да благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка за техния принос, а също и за становището на госпожа а, Пападополо от комисията по жените. Благодаря, Клод. Благодаря. Съвсем накратко от комисията и съвета, защото вече закъсняваме много. Госпожо Шмидт, искате ли думата? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Първо искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството, за добрият резултат. Важен елемент за комисията, когато представи предложението, разбира се, е да опростим приемането на нашата територия на сезонните работници, така че те да бъдат вече тук на място и да могат да работят в момента, в който наистина имаме нужда от тях. Да има също така проверки на пазара на труда. Но другото най-важно е защитата на тази много уязвима група и борбата срещу експлоатацията. Смятам, че с измененията, които са внесени към доклада, този е, елемент е подсилен. Виждате, че има такива насърчавания, като механизъм за контрол, механизъм за а, подаване на жалби от страна на работниците и така нататък. Това е първото, което имам да кажа. А, също така възможността да се подаде молба за даване на разрешително за престой, също и то от територията на страната на Европейския съюз. Това също е до, добро решение. И за това смятаме, но, и, но това може да даде повод също и за допълнителни злоупотреби. Може би ще се ограничим само на даване на разрешение само за хора, които идват от и си подават документите в а, а, страната на происхода. Няма възможност, а, предвидена също и за събиране на семействата, за да се избегнат злоупотреби целта е да дадем зелена светлина на легалната емиграция, а не да насърчаваме тези хора да остават допълнително нелегално. Разбира се, голяма част от въпросите са в компетенциите на държавите е, членки. Искаме все пак директивата да остане достатъчно тясна, в дефиницията си, за да е ясно, че става въпрос само за сезонни работници, а държавите членки да решат за кои сектори им трябват тези работници. Относно проблема с разрешителните за престой, визите, ако те идват за по-малко от 3 месеца, трябва да имат шенгенска виза. А тези, които идват за повече от 3 месеца, имат нужда от разрешително, но разбира се, държавите членки имат правото да изискват разрешително още от първия ден на пристигането на тези работници. Относно правата. Те имат същите права, без значение дали идват с виза или с разрешително. Относно тези 6 месеца в календарна година. Избрахме този период по простичката причина да избегнем допълнителна, допълнителна административна тежест в държавите членки, защото понякога има объркване, когато кажем само година, може да се разбере економическа данъчна година и така нататък. Но мисля, че целта на предложението е да имаме 6 месеца престой максимално в рамките на 12 месеца. Относно настаняването им, разбира се, съгласни сме с казаното докладчика за защитата им. Относно възможността дали могат да пътуват и да си плащат разходите за пътуване. Нека да останем предпазливи. Нека да не урязваме по този начин възможността на някои е, представители на трети страни да дойдат. Ще се спра до тук. Ако имате други предложения, разбира се, ние ще сме готови да помагаме и да даваме обяснения. Благодаря. Госпожа Владаси от председателството, моля ви кратко. Е, благодаря, господин председател. Да, трябва да съм наистина много кратка. Първо искам да благодаря на господин Мораес за детайлния доклад и съвсем накратко Нека да дам няколко ем, детайли относно настоящото положение в съвета. От унгарското председателство също отделя голямо внимание на този проектотекст и слушахме един много важен дебат. Социалните експерти също участват в дискусиите и сме успели, надявам се, да идентифицираме основните проблеми в различните държави членки. Що се отнася до самия текст? Говорим за сезонна работа, която а, не надвишава като цяло 6 месеца. Държавите членки като че ли срещат известни проблеми с текста. Най-вече относно до каква степен този текст е съответства на директивите, свързани с визите. Визата не надвишава 3 месеца. Не бива да има объркване на правилата. Трябва обаче да осигурим равно третиране за всички сезонни работници. Ако се спрем на проблема за компетенциите и отделните случаи, има възможност вече за прилагане на правилата, но то не бива да става съвсем хаотично измежду държавите членки. Ако погледнем директивата за командированите работници, държавите членки си сътрудничат в това отношение с агенциите по труда. И така както и комисията каза, голямата част от държавите членки смятат, че сезонните работници трябва да имат много ясна дефиниция и да се определят секторите, но вече на национално ниво, секторите, от които, които ще имат нужда от такива работници. Може би, обаче, за тази цел трябва да се определи и каква е дължината на сезона. Така както каза господин Мораес, трябва да се осъществи качествена защита на работниците срещу експлуататорски условия на труд, да се избегне злоупотребата и да се защитят тези работници. А ние в съвета също разглеждаме проблема с отнемане, например, на временното разрешително или отхвърляне на молбата за разрешително. Защото ако работника не отговаря на изискванията на въпросната работа или има проблем свързан с социалната сигурност или с данъчното облагане, това е проблем на самия договор. Мисля, че в повечето случаи вече сме напреднали значително и с така постигнатите резултати бихме могли да продължим преговорите и да а, си сътрудничим още и със следващото председателство. Благодаря. А сега има два души, за становища от комисията за етос, господин Коверати и госпожа Пападополо от комисията по жените. Искате ли да вземете думата, господин Коверати? Grazie, intanto volevo ringraziare la Commissione. Благодаря. Искам да благодаря на комисията и по-специално и на Клод Мораес за много доброто сътрудничество, като имахме. Ако искаме да разполагаме с хармонизирана, споделена от всички иммиграционна политика, има два важни елемента. Всички, цялата политика трябва да се вписва в една и съща логика и затова е необходимо реално сътрудничество, както стана между нашите две комисии, вашата и комисията по заетостта. Целта е ясна. И мисля, че всички я споделят. Да се даде възможност на сезонните работници да разполагат с нормални условия на труд, да се избегне риска от експлоатация и да се създадат условия, които ще предотвратят социалния дъмпинг които ще запазят лоялната конкуренция, конкуренция между предприятията и които ще въведат единни условия на пазара на труда. <clears throat> Искам да се спра на по-важните елементи съвсем накратко. За да избегнем дъмпинга е необходимо да въведем стриктен контрол Важно е също обаче да бъдат въведени еднакви условия за всички заинтересовани лица, да има равно третиране, е да се получава еднаква равна заплата за равен труд, и да се избегне използването на чужестранни работници само защото на тях може да се плаща по-малко и да им се е, нарушават правата. Това е един от основните е, стълбове, основните елементи, които ще помогнат да избегнем изкривяването на конкуренцията. По отношение на заплатите, от друга страна, смятам, че трябва да помислим за колективните трудови договори, да видим как стоят нещата във всяка различна държава членка, защото а, мисля, че има големи различия, но а, е важно да използваме тези договори като референтна рамка. Какви условия трябва да бъдат гарантирани? Първо, договорите а, безопасност на, и охрана на труда, заплата и други, но и социалното положение, макар и за един временен период. Ако въпросният работник е в добро социално положение, той ще има достойно положение и това ще се отрази на труда му. Обратното е да, ги, да го захвърлим в гето, да го от, отхвърлим от обществения живот в страната – И затова е много важно това, което направи, което предложи Клод. Равни условия, равна заплата. И предвид всички бележки, които чух до тук и от комисията, от съвета, мисля, че не е лошо да, положи, да помислим и за приложното поле и за срока на влизане в сила. Ще ви дам един пример. Да избегнем възможността всеки подобен труд да бъде дефиниран като сезонен. Защото има временен труд, който не е сезонен и който не може да се подчинява на същите правила. Трябва много внимателно да разграничаваме двете явления, изхождайки от реалността. Но не можем да попречим една държава членка да отчита по-широк спектър обстоятелства от тези, които ние сме обмислили. Освен това, между севера и юга в Европа сезоните варират. Е, освен това и сезонната работа се организира по различен начин, така че трябва да се предвиди необходимата гъвкавост. Трябва да има споразумение и между социалните партньори и в държавата членка, което да не нарушава просто условията, които ние сме определили. Срока от 12 месеца календарна година в селско стопа, селското стопанство сезоните се определят от календарната, от астрономическата година. Но в туризма нещата стоят съвсем различно. А, понякога е там а, сезона захваща и две години. И... Така че трябва да се уточнят нещата. Отново искам да благодаря за сътрудничеството. И мисля, че направихме един добър доклад. Благодаря. Моля ви, имаме и други точки в дневния ред за тази сутрин, така че, моля ви, бъдете кратки. Госпожо Пападополо, имате думата. Добре. και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι ήμουν η συντάκτρια γνωμοδότησης από πλευράς... Благодаря. Аз бях докладчик от подпомагащата комисия за жените и равенството на половете и нашето становище е всъщност от, изградено от гледна точка на жените. По данни на ООН и на Международното бюро по труда се знае, че много голям брой от сезонните работници са жени, които страдат от а, мизерия, бедност, които са неграмотни, живеят в изключително тежки а, условия, имат много ниско жизнено равнище. Те са изправени пред огромни трудности, когато идват в Европейския съюз като сезонни работнички. Много а, трудно се приспособяват, има дискриминация на полов принцип не разполагат с синдикални права и за това е необходимо успешно да се вземат мерки, които да гарантират една стабилна, устойчива трудова среда за тези жени. Трябва да има много ясно определени условия за връщането на тези жени след определения сезон да им се гарантира равно заплащане при равен труд, получаване на разрешение за престой. Предлагаме да се упражнява системен контрол и проверка на жилищата, в които живеят и да се приемат санкции, когато работодателите не им осигуряват достойни условия на живот, трябва да се гарантира закрилата им, когато са бремени или имат здравни проблеми и да се въведе механизъм, който да улеснява подаването на жалба при лошо третиране или при експлоатация. Смятам, че благодарение на текста на господин Морайс и нашите предложения ще направим един много добър документ. Сега ще се опитаме да наваксаме закъснението. Предлагам всички да са много бързи, само по минута или минута и половина. Господин Папа Никола. Also... Благодаря, господин председател. Първо, нека да поздравя господин Мораес, нашия докладчик, за великолепно свършената работа и за доброто градивно сътрудничество при изготвянето на доклада. Ще се опитам да бъда кратък, но има толкова много неща, които искам да споменам. Първо, състоянието. Нека да кажа, че приветстваме а, този срок от 6 месеца в 12-месечен период. И също така приветстваме и усилията на докладчика да разясни областите, в които ще се използват сезонни работници. Също така докладът разяснява, например, настаняването и други. При все това аз лично изразявам резерва относно доколко това е осъществимо на практика. Опитваме се да введем и допълнителни предпазни мерки, например за информация и други, но това обаче не трябва да представлява допълнителна административна тежест и да забавя процедурите. И накрая Нека също да кажа, че съм доволен да видя въвеждането на механизъм за мониторинг, инспекции. Разбира се, и санкции срещу работодателите, когато има нарушения от тяхна страна. И сега стигам до ключовият проблем, поне според нас, нашата група. А именно няколко критики. Докладчикът го споменава, а също искам да а, говоря за тези преходни разпоредби относно хора, които в момента пребивават нелегално на а, територията на Европейския съюз. Не мисля, че тази, този проблем засяга пряко целта на нашата директива. Тази директива засяга легалната миграция. За това говорим от началото още. Разбирам какво иска да каже докладчика, но все пак смятам, че се изменя по този начин същността на самата директива. Ние не трябва да даваме никакви надежди на хората, които се опитват да влязат нелегално на територията на Европейския съюз. не може тези хора да нанасят вреди по този начин на, на тези, които се опитват съвсем законно да дойдат да работят тук. Ние трябва да ги защитим. Но трябва и да признаем, че има такива едни кръгове от незаконна иммиграция, които само търсят някаква вратичка да влязат или за проби в системата и да влязат и останат на територията на Европейския съюз. Това се случва и с процедурите за убежище. Разбирате ме какво искам да кажа, колеги. Трябва много да внимаваме. И повтарям. Един, едно от основните ни един от основните ни проблеми тук е всъщност проблема за не спазване на директивата, а именно чрез оставане на територията след изтичането на 6 месеца. Може би чрез някои изменение бихме могли да подобрим текста и да намалим доколкото е възможно, разбира се, в сътрудничество с докладчика, да намалим до минимум този риск от оставане на територията. И Трето, свързано с казаното до сега, трябва да избягваме злоупотребата с тази директива. Опитваме се да имаме една нова директива, която ще бъде приложена от държавите членки. Не говорим за теоретични дискусии и решения, които евентуално няма да влязат в сила. Напротив, тук говорим за нещо конкретно. Именно за това се опитвам да разясня някои ключови точки и смятам, че тези, за които споменах, са много важни, за да получим добър резултат. Не искам да се впускам в подробности и да злоупотребявам с даденото ми време. Разчитам на тясно сътрудничество с докладчика. И по време на следващата дискусия, надявам се да имаме време да дискутираме повече. А, господин Папа Николао, пет минути говорихте. Благодаря ви за приноса, но така няма да продължим. Не. Трябва сами да се ограничавате. И така призовавам ви максимум две минути. Иначе наистина много ще закъснеем. Имаме и други точки в дневния ред за сутринта. Господин Мълдер. Благодаря, господин председател. Ще направя всичко, което е по силите ми. Първо, поздравления за Клод Морайс. Проведохме доста заседания с него. Винаги се е старал да постигне компромис. Смятам, че върви в правия, правата посока. А също така, ние сме за подобно, подобно регулиране на тази политика. Смятаме, че вървим напред и така ще помогнем на развитието на вътрешния пазар. Няколко забележки. Докладчика предлага хора, които пребивават незаконно на територията на Европейския съюз, да имат преходен период от две години. Нека да помислим. Аз не съм в не съм за подобно насърчаване на тези хора. Не им вършим кой знае каква услуга. В изменение 20 докладчика прави едно предложение, което е добре, добро като цяло, но там се казва също, че трябва да се прилага а, само към овощарството, селското стопанство като цяло и туризма. Аз мисля, че трябва да има възможности за допълнителни сектори. Накрая на текста се казва, при условие, че социалните партньори са съгласни. Аз мисля, че те трябва да участват максимално. Но крайна сметка законите се решават на национално ниво в парламентите, а не от социалните партньори. Относно настаняването, мисля, че текстът е великолепен. Работодателя трябва да намери и носи отговорност за намирането на едни жилища, отговарящи на стандартите ни. И докладчика от НП казва, че най-важното тук е как да контролираме целият процес. Защото, както вече знаем, имаме незаконно пребиваващи такива работници. Как да избегнем допълнителни злоупотреби? Трябва да имаме ясен контрол – така че тези хора наистина да напускат след 6 месеца, а не да остават незаконно. А, по... да, две минути нещо. Thank you, thank you, Mrs. Argentini. Благодаря, госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. Мисля, че измененията, предложени от докладчика, са добри, но умерени. И сравнително скромни. Относно директивата за сезонните работници, зелените биха желали да имат един по-общ подход за пазара на труда в Европа. Но все пак това е една първа стъпка към по-нататъчен дебат за законната иммиграция, за тип хора, които нямат някакви а, големи високи квалификации. Относно незаконните мигранти, които вече прибивават на територията на Европейския съюз, много интересно предложението да им се предложи да а, подадат документи като сезонни работници. Те, е, добре ще кажа, те ще получат евентуално такъв е, документ за 6 месеца, после много добре знаете какво ще се случи. Тази директива не трябва да дава възможност за узаконяване и регуларизиране на ситуацията на тези незаконно пребиваващи. Те не бива да насърчаваме такава миграция. Напротив, трябва да дадем възможност на тези, които наистина се завръщат, да могат да се ползват с добри условия, да могат да се приберат при семействата си, да знаят спокойно, че ще могат да се върнат отново, ако са си спазили всички изисквания. Нека да кажем, че в Европа, навсякъде в Европа, има, за съжаление, достатъчно злоупотреби с незаконно пребиваващи работници, които работят за нас при тежки условия. Относно тези, които казват, че сезонните работници ще доведат до увеличаване на ам, незаконната емиграция, мисля, че в голям брой области в Европейския съюз ние вече използваме незаконни иммигранти и те нямат никаква възможност да си узаконят ситуацията. И именно за това съм склонна да приема един първоначален срок на 6 месеца и да се ограничим само за някои сектори. Имаше също изменения, свързани с статуса на работниците и така нататък, ние сме съгласни с тях. Благодаря. А сега госпожа Вибер. Much, now... Благодаря, господин председател. Знам, че колегите сигурно вече са наясно, че подкрепям тази иммиграция. Тук господин Клод Мораес е докладчик. Той е много умерен и а, определено умее да намери компромиса в а, тази тема. Аз подкрепям регламентирането на сезонната работа в Европейския съюз. Тези хора, които идват от трети страни, трябва да си знаят правата. Но понякога имаме също и сезонни работници от Европа, които просто се предвижват от една страна в друга. Трябва да защитим и техните права. И относно някои условия на настаняване или на труд, трябва да имаме еднакви стандарти както за нашите европейски граждани, които отиват да работят в друга държава. Не можем да имаме по-високи стандарти за хора, които идват извън от други държави, трети държави. Но мисля, че като цял текст е добър. Благодаря. Thank you. Mrs. Ernst. Благодаря, госпожа Ернст. Vielen Dank. Zunächst erstmal Glückwunsch. Благодаря ви. И е, аз искам да започна с поздравления за добрия проект, представен от е, докладчика, основан на принципа за равно заплащане, равно третиране. Много се радвам, че това е съществен елемент от доклада. И смятам, че трябва да вмъкнем този елемент и в други доклади. Според мен е добре да има директиви, да се укрепят разпоредбите за контрол, за инспекции, проверки. Ние сме за това. Правото на информираност на работниците също трябва да се засили. Много важно е да се гарантира достойни, достойни условия на живот, прилично жилище. И двугодишния срок с неразрешителното също е начин да се борим срещу незаконната емиграция. Знаем, че много често се работи на черно, незаконните, нелегалните мигранти биват невероятно експлуатирани по тази причина. И би трябвало да премахнем тази е, е, дискриминация. Ние няма да я премахнем, ако ги изхвърлим, ако ги изгоним. Напротив, трябва да им даде възможност или достойно да напуснат Европейския съюз, или да бъдат интегрирани, да бъдат легализирани и да намерят е, официална работа. Трябва много сериозно да помислим по тази тема. На двогодишния срок ми се вижда добър, може да намерите друг вариант, но Проблема е важен. Говорихте за дефиниции. Какво точно представлява сезонната работа? Аз лично не мога точно да кажа. Вече като че ли има опит да се определи отрасъл по отрасъл, сектор по сектор. Това вече е една първа крачка, макар че нещата още не са съвършени. Аз бих искала да се пояснят малко по-повече правата на сезонните работници. Трябва да направим още малко усилия в дефинициите.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 Искам само една критична бележка да направя, а именно санкциите предвидени за работодателите в случаите на незачитане на, законода... на законодателството. Всички знаем, че сезонните работници почти биват подлагани на робска експлоатация понякога. Ето за това повдигам въпроса за санкциите. Бих искал тези санкции да се прилагат и на агенциите за найемане на работа и друг вид посредници. Те са първите, които влизат във връзка с бъдещите сезонни работници и те всъщност следва да ги информират за правата, за статуса им, след като влязат на европейска територия. Благодаря. Благодаря. Господин Мораес. Надявам се да продължите да се сътрудничате така добре и да използвате казаното от останалите комисии, колегите Пападополо и Коферати. Имате думата, господин Морайс. Благодаря, господин председател. Аз също си давам сметка, че времето напредва, но все пак трябваше да изслушаме колегите. Разбира се, колегите са изчели доклада, <laughs> разбира се но този доклад явно е бил изчетен задълбочено и имахме много интересна дискусия по тази много важна тема. Освен секториалния подход, който вече описах, ние в Европейския съюз имаме а, бюджетна дисциплина, имаме също иммиграционни планове, така че трябва да внимаваме с иммиграцията. Смятам, че всяка държава членка има компетенциите да се занимава със собствения си пазар, да стабилизира ситуацията и да осигури по-добри условия на работа. Нека съвсем накратко да кажа нещо от, в отговор на господин Мълдър. Да, казва нещо много ясно, много очевидно, разбира се. Социалните партньори водят дискусии и решават за секторите, например строителство или нещо такова. Не мисля, че там обаче е, може да се, то може да третира като сезонна работа. Ам... но не могат да взимат окончателни решения, а правителствата ще вземат тези решения. Това е нещо очевидно, разбира се, което изниква така в дискусията. Господин Папа Николао също много ясно каза какво хареса и какво не харесва. Благодаря за категоричното заявяване. Две, двете неща, за които той каза, че не са добри и са много сложни. Наистина. Е, една, едното е, е малко по-малко сложно. А другия въпрос е по-философски. Какво е надвишаване на престоя? Кой е легален, кой е нелегален, мисля, че можем да го дискутираме над кафе. И другият въпрос е по-практически именно тази преходна ситуация, за която говорихме. Ян Мълдър също беше много ясен. Той каза много ясно какво не харесва и какво може да подкрепи, което съответно ми позволява да имам ясна представа за бъдещите дискусии и изменения. Госпожа Саржентини каза нещо съвсем обратното, именно, че аз съм твърде скромен в своя доклад и че, може, не знам, може би това е най-доброто място да съм, да остана скромен в изискванията си. Благодаря също и за за другото описание, което чух, че съм един такъв много разумен, мъдър човек. А, пък може двете да се съчетават, а, скромен и разумен. А, да, казаха ми, че мога да бъда, да. Това, което вие се опитвате да кажете е, че например, при вътрешно-корпоративния трансфер нещата са различни. Тук имаме много по-деликатен контекст и не бива да пропускаме нито един елемент. Оценявам как докажете в сянка ни помагат. Те са много откровенни и по този начин имаме много ясна позиция и знаем какво искаме да правим с тази директива, как да стабилизираме пазара, така както каза господин Коферати. Така че ние се опитваме да променим условията в един сектор – Разбира се, това няма да е лесно. Очаквам с нетърпение да продължим да си сътрудничим с от другите комисии, с всички вас. И смятам, че ще имаме една уравновесена директива, която всички могат да подкрепят. Благодаря. Благодаря, Клод, е, казва председателя. Много, много полезна дискусия. Смятам, че вече сме изградили основите за по-добър текст. 12 юли е крайния срок за внасяне на измененията на обяд, а в комисията по заедостта крайен срок за внасяне на измененията 22 е юни. Пак на обяд. А, но ние тук, нашата комисия, още веднъж казвам, крайният срок е 12 часа на обяд на 12 юли. И сега пристъпваме точ... към точка 20. 2, свързано с предишните му. А именно, тук говорим за така, пак за същия пакет за емиграцията, единна процедура за кандидатстване за разрешително за пребиваване и работа. Важен елемент от пакета. И засяга представянето на състоянието към момента от, на страна на докладчика по въпроса говорим за пребиваване на територията на Европейския съюз. Първата позиция на парламента беше гласувана в пленарна зала на 24 март. Докладчика е колегата Вероник Матио. Тя ще ни каже за първия триалог, който се състоя на 23 май. Така че ще Чакаме с нетърпение какво ще ни кажем. Имате думата. Мерси, месье президент. Благодаря ви. Колеги, постигнахме споразумение на 23 март за единното разрешително, след което продължихме диалог с Лета. Имахме тристранна среща на 23 май и парламент успя да изясни позициите си в съвета. Заседанията в съвета потвърдиха 107 пункта, повдигнати от парламента. Остават обаче още някои елементи, които трябва да уточним. Първо, то се отнася до сравнителната таблица. Това е един хоризонтален въпрос, който се е проучва от междуведомствена работна група, междуинституционална. За момента не мога да ви кажа до къде се е стигнало. След това срока за издаване. Бяхме предложили 3-месечен срок, но съвета предлага 4 месеца и там ще има явно допълнително преговаране, докато се стигне до споразумение. Ще има поименно, имаше поименно гласуване а, е, в а, е, а, е, парламента. Има мнозинство 482 души. М Е, освен това имаше друга ключова точка, е, по която съвета имаше блокиращо мнозинство. Е, за, става въпрос за изискванията за информация в разрешителните, което се издава от работодатели и съвета все още не дава своето съгласие. Компромиса, който предвиждаме, предвижда име, адрес, вид дейност на работодателя, работно време и заплащане като сведения, като е, тази информация е факултативна за държавите членки, не е задължителна. Поне това е компромисното решение, което ние постигнахме. Мисля, че можем да го подкрепим защото ефективно срещу, срещу експлуатацията на незаконно работещите, срещу работата на черна. Компромисът е балансиран и списъка е изчерпателен, изчерпателен и не се остава на дискреционните правомощия на държавите. Може би обаче тази информация няма да може да се включи в разрешителното по липса на място и да бъде включена в електронен чип. А, важно е да, това да позволи все пак да се намалят разходите за малките и средни а, предприятия. Освен това има важен параграф за а, достъпа и ограниченията до работно място. Съвета беше даже по-щедър от парламента в предложението си. И третото равно третиране по отношение на професионалната квалификация. На пленарно заседание гласувахме 463 гласа за. Съвета а, смята това да се ограничи само до хората, които реално работят, а парламента иска да се включат и, безрабо... и безработните. Съ... Съвета а, при и, и, и командироване в трети държави иска това да бъде оставено на решението на държавата членка. Ние смятаме обаче, че във всички случаи трябва да има равно третиране, равно заплащане и ще настояваме пред съвет. Това са всъщност всички пунктове, които не сме уредили до края със съвета. Остават и някои технически или лингвистични проблеми, които обаче няма да поставят проблем. След тристранната среща имахме среща на докладчиците в Сянката – на която се стигнахме до споразумение. Приемаме компромиса по допълнителната информация и срока а, за, трети, за обработване на молбите, но а, настояваме на нашето предложение по отношение на пенси, пенсиите и информацията. Следваше да вземете, ще има нова тристранна среща. Надявам се там да е, успеем да стигнем до споразумение е, с съвета, бяхме изключително внимателни, си слушах всички страни и съм готова да продължа да е, приемам всякакви мнения. Благодаря ви. Благодаря, Вероник. Благодаря, Вероник. Сега ще дам думата на представителите на комисията и съвета за много кратки изказвания, ако естествено искат да вземат думата. Няма да има дебат защото трябва да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Много закъсняваме за времето. Тук, така или иначе, беше ни представено състоянието към момента. И сега съвета има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че ми давате думата. Ще се старая да бъда кратка. Искам да благодаря на парламента, на Европейския парламент и по-специално на госпожа Матю за усилията им И от името на председателството бих казала, че темата е много важна и преговорите се водят много отдавна, дори и от времето на предишното председателство. Също така, сега сме сравнително на сравнително близки позиции между парламента и съвета. Искаме един уравновесен текст. Това е важно за всички законодателни страни. И на двете страни направихме компромиси. Както каза госпожа Матио, остават пет основни проблема, които все още са нерешени. Например, дължината за допълнителна информация, времето, за, което се отпуска за допълнителна информация. Това е важно, за да се даде възможност информацията да бъде представена. Това е допълнителна информация, така че тя не влиза в първоначалната информация, залегнала за разрешителното единното разрешително за, за престой работа. И не искаме тази, тези искания за допълнителна информация да удължават още повече времето за издаване на разрешително. И ние също така трябва да осигурим равно третиране. Госпожа Матио говори за това. Смятам, че тук позицията на съвета е достатъчно гъвкава и ако ограничим още повече предложенията за равно третиране, няма да го постигнем. А когато говорим за равно третиране, обучение – също има по какво да работим. И очакваме добавки в дискусиите. А също така трябва да разгледаме и проблема с изплащането на пенсиите в трети страни, защото трябва, те трябва да отговарят на таблиците за съответствие. За, имаме предвиден трилог за м, следващата седмица и искам да наблегна на факта, че позициите ни са много сходни. И че се надяваме да постигнем споразумение в рамките на триалога. Така можем да приемем текста. Благодаря. А сега от името на комисията. Да, благодаря. Европейската комисия също е, смята, че има добро сътрудничество. Вече сме на второ четене. Това е едно хоризонтално законодателство от голямо значение – което, по което преговорите продължават вече 4 години. Най-сетне стигнахме почти до края. Като че ли постигнахме компромис по най-ключовия въпрос, а именно данните и информацията, която не е отговаря на хармонизираното разрешително. Дали да е в електронен формат, дали да е в хартиен формат, на хартиен носител. Но постигнахме компромис. Относно пензиите. Комисията иска също така да, тези работници да могат да получават пенсиите си в родините си. И комисията смята, че други малки въпроси, например достъпа до образование за безработни, също ще бъде решено по време на едния триалог и се ангажираме да продължим до изграждане на някакви заключения по този въпрос, ако е нужно. Но радваме се, че се стигна до споразумение до най-щекотливите теми. Благодаря. Uh, Благодаря. Няма да отвам. дискусия сега. Така, потвърждаваме правомощията на госпожа Матю и желаем успех за бъдещите преговори. И сега пристъпваме директно към последната точка от дневния ред. Използване на резервационни данни на пътниците. Това е по директивата за използване на резервационни данни на пътниците за борба и превенция и преследване на терористите. Имаше едно предложение от 2007 и сега новото предложение е значително променено. Първо ще изслушаме докладчика по темата, а после комисията и съвета и след това съвсем накратко ще разискваме помощта си, ще се постараем да свършим до 12.30. Господин Кирков, имате думата. Благодаря. Почти невъзможна мисия ми давате толкова набързо да приключим толкова важна тема. Само 14 минути. Това е, за мен е напълно неприемливо като докладчик. И какво ще направя аз? Аз също ще помоля и асистентите и секретарията. Ще направя само няколко първоначални забележки. Знам, че съвета и комисията също са, очакваха с нетърпение. Така че аз ви предлагам да имаме друга точка в дневния ред, за да продължим дискусиите по този въпрос за някои от следващите заседания. Надявам се най-бързо да имаме такава точка. Много неудовлетворително решение, но все пак. Нека да дам някаква информация. Аз лично трябваше да разгледам много материали, имам голям интерес в тази област. Аз и докладчиците в Сянка вече разисквахме темата и като че ли е, голям брой личности от тази комисия също са заинтересовани директно от моя доклад, а именно за резервационните данни на пътниците. Така че радвам се да видя, че ние като едно голямо семейство си сътрудничим. Мисля, че можем да си извлечем полуките от предишната ми дейност по споразуменията с САЩ, Канада и Австралия. Но тук имаме споразумение за резервационните данни на пътници, за ПНА. И въпреки е, респектирането на стандартните принципи, все пак трябва да постигнем едно споразумение. Много трудно споразумение и то и с страни извън Европейския съюз. Оставам предпазлив. Ако има някаква разлика в досието, разбира се, ще ви уведомя. И изведнъж въпреки доброто начало на процеса и добрия документ, особено предложението на комисията, аз изведнъж получих становища от почти всички на този свят относно предложението на комисията. Много се радвам, че имам такива становища, някои от тях интересни. Но това, което мен ме интересува, е да получавам становище, предложение по текста, който аз изготвям. Много е интересно да се изчитат становища по предложението на комисията, но това определено не ми помага и не помага на нашия процес. Ще дам пример. Говорихме за доклада на Агенцията за основните права аз лично го изчета. Имахме също така становище от агенция, което аз изчетох, също така от економически и социален съвет, от съвета на Европа, които също искат да напишат становище и като по чудо ам, тяхното становище ще дойде след издаването на нашия доклад. Колко полезно! Разбира се, този доклад има сходни точки с други доклади, свързани с ПНР. Много колеги тук, Аксел и други, които пишат доклади по личните данни, знаят колко е важен въпросът. Например, въпроса за, за периода за запазване на данните, за типът система, централизирана или децентрализирана, специфични полети ли ще целим да проверяваме полети с по-голям риск или с по-малък риск, или масово събиране на данни. И съответно как ще отговорим на агенциите за защита на правата, относно дискриминацията или профилирането на пътниците. Ако изберем да не събираме абсолютно всички данни. Много интересни въпроси, защото някой трябва да плаща сметката. И в крайна сметка, знаете, хората а, се радват и танцуват докато свири музиката, но като спре музиката, някой трябва да плати за банкета. И ние тук трябва да дадем компенсации в случаи, когато се злоупотребява с използването на данните. Не трябва да пропускаме нищо. Определено много интересна тема. Дали трябва да има и допълнителен орган, който да следи целия процес, или пък не. Но всичко зависи също и от типа система, която ще изберем. Централизирана или нецентрализирана. Аз е, нямам никакви съмнения, че този доклад е важен. Аз е, го казах вече и в началните си гневни забележки. И сега, като погледнем предложението на комисията, както и допълнителната информация, която научаваме с времето, знаем, че споразумението за ПНР ще ни помогне в борбата с големи престъпления и тероризъм. Но все пак не можем да използваме този мотив извън идеята за борба с тероризма. Трябва наистина много да внимаваме за тази граница. Имаме общи цели. Важно е да се знае това. Аз лично съм съгласен да работя с колегите. Не за първи път работя по подобни доклади. Знам и предполагам, че всички ще проявят добра воля. Но като цяло ние участваме в много важен въпрос, засягащ директно сигурността на милиони европейци. И ще бъде добре. Всъщност ще има един документ, който, работен документ, който ще излезе през септември – и в момента, в който имаме такъв работен документ, ще започнем същинската част на нашата работа, ще слушаме още становища и ще представим едно практическо предложение. И евентуално ще сме си извлекли полките по останалите споразумения пинар, които вече са а, прияти. Съжалявам за това, че нямаме време днес. Тук можем да чуем някои бегли забележки, но определено аз лично нямах време да развия всички детайли. Надявам се да имам тази възможност за бъдеще. Благодаря, господин Кирков. А сега колегите имат думата за максимум две минути. Госпожа Интвелд, госпожа Лутфорд, господин Айбрехт и господин Вос. Край на списъка на ораторите. И след това комисията и съвета, ако искат да вземат думата. Госпожа Интвелд. Благодаря. Много благодаря. Съгласна съм с докладчика, че времето е наистина много ускъдно и че е добра идея да отложим целия дебат и да го проведем друг път. Няма време, няма време просто за размяна на мнения. В този смисъл една единствена бележка. Съгласна съм с начина на работа в отбор А или в отбор Б или в отбор ПНР, ако използваме английското съкръщение на доклада. Приветствам това колективно начало и смятам, че можем да стигнем до споразумение по всички всички подробности. Важното обаче е да успеем да докажем колко е важно да получим обосновка от Европейската комисия за това как се използват данните от регистъра. В Страсбург обсъждахме миналата седмица точно този въпрос, но това, което ни остава е да докажем защо искаме да направим една такава постъпка. Всички, всички подчертават основаването на нуждата от такав доклад. Благодаря. Госпожа Латфорд, благодаря ви, госпожо председател. Аз не съм в отбора А, Б или ПНР, но и аз се вълнувам от предложението, заинтересувана съм от него. От години всъщност работим по въпроса за тези резервационни данни на пътниците. Вчера вчера точно изразихме похвали на среща на моята политическа група по адрес на работата на докладчика. И ние сме на мнение, че не е достатъчно застъпено обяснението защо и в каква степен имаме нужда от тези данни. И тъй като няма хармонизация, не е ясно коя правна основа следва да приложим. И нека това да не го забравяме, особено ако искаме от държавите членки да използват или да имат правото да използват тези данни и за други цели. Същото със същото ще се сблъскаме сега, както когато обсъждахме директивата за съхраняването на личните данни. Резервационните данни на пътниците са отделен случай и следва да се разглеждат като такъв. Обосновката от страна на комисията за мен не е достатъчна защото освен всичко останало, статистиките показват, е, че случаите на наркотрафик, например, които биха се избегнали от е, един такъв резервационен контрол, са много, а всъщност аз имам други данни, които показват, че това не е така. В Белгия, например, В Белгия, например, тази цифра е 95% заловени наркотрафиканти, а пък система от такъв характер, какъвто обсъждаме в момента, в Белгия няма. Благодаря. Uh, Господин Албрехт. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und äh, vielen Dank auch an Timothy Kirkhope für die Einleitung. Äh, Благодаря на Тимоти за уводните му бележки. Някои тях те бяха много важни. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество. Както каза и той, нуждаем се от време за дебата. Не можем сега веднага да взимаме решение по този въпрос. Необходими се още за различни заседания, за да могат да ни се изяснят на нещата. Основният принципен въпрос, който ни занимава, е всъщност следния. Макар, че госпожа Лътфорд спомена някой от тях. Имаме е, мнението на правната служба на, на съвета, на Агенцията по човешки права и леда становища се твърди, че темата е особено чувствителна, особено когато е, трябва да се спазват основните права всички въпроси, свързани с телекомуникациите, с е, е, информацията, с кладирането, събирането на данни, е, касаещи пътниците, продължават да будят някои различия. Беше подхвърлена възможността за пропорционалност. И накрая се стигна до заключение, че, че ще трябва да се гарантира доста за всеки случай по-отделно, но компетентните органи би трябвало да имат достъп и до е, провайдера, до сървъра, до, до сметките, особено когато става въпрос за борба с тероризма и с престъпността, защото трябва да се действа възможно на един най-ранен етап, за да бъдат пресечени тези престъпни дейности. Но а, все още става въпроса дали да се предоставят данни за конкретни хора или да се правят статистически компилации или обобщавания на данни защото тук има а, както юридически, така и политически въпрос. Äh, смятам, че този въпрос е изключително важен, за да бъде решен за такова кратко време. Трябва наистина да си дадем повече време. Това, което най-много ме тревожи, мен специално, е от принципен характер. Важният въпрос е съществува ли аргумент за децентрализация на системата ПНР. До сега се питахме дали системата не трябва да е централизирана, защото ако се работи на децентрализирано равнище, не, няма смисъл да правим нещо. Това вече се прави така или иначе на равнището от държавите членки. Идеята беше да се създаде централизирана система. Имаше няколко проучвания за цената, която ще са децентрализираните е 350 милиона, а централизиране 407 милиона. Може би това трябва по-подробно да се проучи, за да се направи сравнение е, между ефективността цената, да се види кое как отговаря на целите. Господин Мораеш. Благодаря. Госпожа Кармен Ромеро е, е докачих сянка, но не може да присъства сега също би желала да вземе думата. Като цяло сме съгласни с методологията. Е, ще и кажа каквото беше споменато тук е, и надявам се, че ще имаме възможност да имаме време за истинска дискусия, не така да е, обобщаваме нещата. Чи му ти иска думата? Да. Мога да отговоря само на забележките им. Още от самото начало на това, което казах. Получих много становища, тонове, становища правни и неправни. Много адвокати също казаха своите становища. Аз лично за сега не приемам доклада, който правя като даденост. Ние ще започнем с един доклад, но през есента ще излезе нещо конкретно. Едва тогава ще започнем да съпоставим параметрите, които, а, с които разполагаме. И смятам, че това, което имаме за сега, единствено е предложението на комисията. Така че Очаквам с нетърпение да разгледам предложението на комисията и благодаря на тези, които изпратиха становища. А сега се обръщам към комисията. Благодаря. Разбирам, че вече нямаме време. Само ще кажа, че комисията остава на ваше разположение за допълнителни дискусии, било то двустранни или в вашата комисия тук. Няма какво повече да кажа днес. Благодаря. Съвета? Не. Добре. В такъв случай ще трябва да се върнем отново на тази тема и да разискваме по-обстойно. А сега закриваме заседанието. Ще продължим с заседание на координаторите в 3 часа. а същинското заседание на комисията Ливе ще започне в 3.30 след обед. Благодаря.